Buon pomeriggio a tutti. И така, добър ден на всички. Е, приветствам с добре дошли всички участници в това изслушване за бъдещето на ОСП и най-вече докладчиците, които днес ще ни помагат да задълбочим анализа и изучаването на този тема. Добре е дошъл на Алберт Дес, докладчик от името на парламента. И приветствам господин Уалш, председател на КОПА, Пауло Бруни, председател на КОЖК, е, госпожа Савини от Вия Кампезина, госпожа Фрювен е, от Конфедерацията на производителите е, на отхранително-вкусовата промишленост, господин Корадо Пирцио Бироли, председател на ЕЛО, Организацията на поземните собственици, професор Дауер и господин Арнт Шпан – от Европейската федерация на синдикатите от хранителната промишленост, селското стопанство и туризма. С огромно удоволствие ви приветствам днес тук в пленарна зала. Това наистина е много важна среща, защото в момента работим по инициативата, свързана с съобщението на комисията по ОСП перспектива 2020 година. Преди да дам думата на докладчика, господин Алберт Дес, нека накратко да ви е, дам е, малко организационни разяснения. Три са е, предвидените сесии, преки плащания, част втора пазарни мерки, част трета развитие на селските райони по всяка от тези сесии, по време на те, всяка от тези сесии, ще се отговаря на въпроси, зададени на докладчиците, на панелистите и съответните отговори. Ще има разискване с членовете на комисията. Ще прочитам 3, 4 или 5 въпроса, в началото, конкретни въпроси, след това ще изслушаме отговорите. Но тъй като не разполагаме с много време, строго ще бъде ограничено времето за изказване. Ако то се превиши, микрофоните автоматично ще бъдат изключени. Сега направо нека да дам думата на Алберде за 10 минути, който ще представи темите. Имаш думата, скъпи Алберт. Благодаря, господин председателю. Дами и господа, горещо ви приветствам с добре дошли на тази сесия на това изслушване а, в връзка с общата селско-стопанска политика през 2020 година. В залата има много експерти и ще съм твърде любопитен да ги слушам. Като докладчик наистина съм много щастлив за това, че се провежда това изслушване. Това е публична дискусия и всичко, което ще се каже тук, ще намери отзвук в моя доклад. Дискусията ще се опре на различните аспекти, преки плащания, пазарни мерки и развитие на селските райони. Ако очаквате да ви представя моят доклад, ще ви разочаровам. Ако имаше такъв, това изслушване щеше да е излишно. Компетентният комисар, повечето държави членки, всички са съгласни по това, че трябва да има силна обща селско-стопанска политика, основана на два стълпа. Опростена упростена ОСП, насочена към пазара предлагаща храни за европейското население, но и на милиардите е, мъже и жени по земята. Устойчиво развитие на природните ресурси, така че да бъде запазен природните дадености, околната среда, което е особено важно за развитие на селските райони. И накрая основните цели на стратегията 2020 година също трябва да намерят своето отражение в ОСП гаранция на заетостта, растеж и развитие на селските райони. Селското стопанство трябва да а, участва активно в тази сфера. Вчера а, чухме, че този сектор – в него работят много повече хора, отколкото в автомобилостроенето в Европейския съюз. Европейското селско стопанство е на чело на техническия прогрес и като упростим ОСП, ние ще се стремим да подобрим позициите на ОСП но искаме тази политика да бъде по-рационална и по-опростена в бъдеще. Затова с голям интерес ще изслушам експертите какво ще ни предложат те. Да видим как по-конкретно от тези мнения да бъдат включени в моя доклад. Тези екологични мерки трябва да бъдат включени във втория стълб и то по един конструктивен начин. Въпросът е как да се изгради тази система и екологичните мерки трябва да бъдат включени във втория стълб и те ще въжат в период от 5 години. Архитектурата, която се стои от два стълба, трябва да прави ясно разграничаване между първи и втори стълб. И тази структура е важна за бъдещето на ОСП. Според мен и аз получих подкрепата на много партньори, важно е малките стопанства а, да влязат в центъра на вниманието ни, защото в различните държави членки понятието за малки стопанства е различно. Каква ще е дефиницията за малки стопанства в 27-те държави членки? Трябва да предоставим а, определянето на тази дефиниция на държавите членки. В някои държави има 2000 квадратни метра, които се стопанисват, а има в други държави, където малките стопанства стопанисват между 10 и 20 квадратни метра. Трябва ем, да бъде гъвкава тази формулировка, трябва да се даде възможност на държавите членки да е, определят сами Това, което не ми е ясно и може би ще получа отговор днес за формулировката свързана с активните а, земеделски стопани. Тази, това беше засегнато и от комисаря Чолос. Различията между държавите членки при директните плащания трябва да бъдат по-справедливи. Има много модели които се разглеждат, но едно е ясно. Не може да се запазят сегашните големи различия между държавите членки, например между а, Латвия и другите държави. А, водих редица разговори и до сега не бях наясно с тези различия. Обаче се оказа, че в държи, самите държави членки има различия при а, тези преки плащания. И различията а, са между 5 и 500 евро в рамките на една и съща държава членка. В друга държава членка има разлика между а, 50 и 550 евро. И така, в Европа не трябва да има разлика в плащането между държавите членки, не трябва да има разлики и в рамките на една и съща държава членка. Трябва да се намери решение на този проблем и аз ще изготвя предложения. Според мен, пазарните мерки трябва да бъдат запазени, също и трябва да има една мрежа, която да дава сигурност в случай на смущения на пазара. От а, много колеги, от много замеделски стопани а, чух мнението, че а, не трябва да се създава една реформа, а, която да не създава повече, а по-малко бюрокрация. От 20 години съм а, депутат, от 20 години говорим за намаляване на бюрокрацията и всеки път тя става все повече. Обаче при тази земеделска реформа това не трябва да се допуска. Казах, че когато пред 20 години станах депутат, моят син пое работата в къщи, но той ми каза, това, което приемате вие в парламента, трябва да го приемате много внимателно и да поемате отговорността за вашите решения. И така, за мен а, Намаляването на бюрокрацията в общата селскостопанска политика е една много важна тема, също така и е регулирането на кръстосаното спазване. Важно е и след 2013 година да сме наясно с това, че са необходими финансови средства за ОСП и на земеделските стопани да им се даде възможност за едно управление, което покрива всички а, сфери. Преди седмици а, пред... взехме едно решение, свързано с достъпа до пазарите в Европа. Аз бях много радостен, че в Европа, че в Страсбург решението беше прието с две трети мнозинство и така стандартите, които изискваме ние за земеделските стопани, защита на потребителите на околната среда, хуманно отношение към животните. Всички тези стандарти ще бъдат включени в изискванията за вносовете е, на нашите пазари. Би ме интересувало къде трябва да се включи екологичния компонент и колко висок трябва да бъде този компонент. Според мен, екологичните компоненти трябва да бъдат свързани с преките плащани, плащания и как да се вземат предвид различията по отношение на екологичните аспекти между отделните държави членки и как да се приложи многогодишната програма. Това, с това приключва моето изказване. Благодаря ви. Благодаря, Алберт. И така, нека да открием дискусията по първата точка преки плащания. Ще прочета сега пете въпроса, като всеки панелист има 10 минути. Въпросите са следните. Как ще бъдат подредени по приоритет в финансово отношение предложенията, много, съобщението му пластови цели? как могат да се подобрят елементите, свързани с околната среда на ОСП. И ако се включи зелен компонент в първия стълб, как ще стане това? Как ще бъдат отразени разходите? Какви трябва да бъдат критериите, определящи таваните? Какви са възможно, възможностите за въвеждане на система за подпомагане на древните производители, как ще бъде осъществено това. И е, според съобщението е, се говори за активни е, производители, активни фермери, как от техническа и законодателна то, е, гледна точка ще бъдат определени тези активни а, селски стопани. Така че сега се обръщам за 8 минути. Давам думата на господин на представителя от, на КОПА. Благодаря. Благодаря за поканата. Мисля, че от жизнено значение да разискваме този въпрос за бъдещето. Както за потребителите, така и за производителите. Знаете, че всъщност потребителите са тези, които се ползват основните бенефициенти от тази обща сълскостопанска политика. Но, за съжаление, не винаги и не навсякъде по света те, потребителите се ползват с такава качествена а, семеделска политика. Говорим за равно третиране на земеделските стопани. Но това може да стане само ако изградим обективни критерии, които трябва да се зачитат и да вземат предвид условията в отделните държави членки на Европейския съюз. Много е важно също така да опростим системата, защото в момента тази тежест спъва плащанията на помощите. Нека да кажа, че а, опростяването на системата трябва да е част от всяка система, която се, се въвежда. И това е особено важно за земеделските стопани. Екологичният елемент в нашата селскостопанска политика също би трябвало да може да бъде подобрен. Идеята за този екологичен елемент не е нещо ново. От 90-те години насам, при всяка реформа, която въвеждаме в ОСП, говорим за този зелен елемент – Например, имахме е, директиви свързани за защита на подпочвените води, за защита на почвите, е, директива за водите като цяло, е, директива за природните хабитати, за флората и фауната. Това е част също от кръстосното спазване, за което говорим в нашата ОСП. И това изисква от фермерите също да, да опазват почвите, да опазват водите и а, да внимават за, за замърсяване на водните източници, да защитават а, естествените о, о, хабитати на флората и фауната. Опитваме се също така да намалим броя на, и количеството на пести, пестицидите, които използваме в Европа голям брой пестициди бяха използвани в миналото и съответно много продукти бяха заразени по този начин. Но аз привесвам факта, че сега ситуацията се променя и че все по-малко химични вещества се използват. Има голям брой изисквания за повече проследяемост на храните, а също така и за хуманно отношение към животните. Така че екологичният елемент, зеленият елемент не е нов. Но в миналото ние нямахме тези големи проблеми, като например климатичния промен или пък проблема с световното изхранване. Така че нашето предизвикателство днес е да отговорим на тези проблеми и да запазим количеството и качеството на нашето производство. Сигурността на храните, безопасността на храните също не може да се вземе като нещо дадено има а, това, това всъщност дава а, голяма тежест, оказва голяма тежест върху нашите фермери, всички тези изисквания и следователно много пъти ги превръща в неконкурентно способни спрямо световните а, производители. Бразилия и Аржентина вече се превърнаха в едни от най-големите износители на земеделска продукция и в световен мащаб. Нашите политически лидери, разбира се, не искат ние да внасяме хранителни продукти и да зависим от това, така както се случи с енергетиката. И тук трябва да имаме едно съществено условие. Ние не трябва да изоставаме от нашите конкуренти, трябва да останем конкурентоспособни и не трябва да намаляваме производството в европейски план. Хубаво ще бъде да имаме повече екологосъобразна продукция, но не бива пък да обременяваме прекалено много нашите земеделски стопани. На въпроса за това дали трябва да се запазят директните плащания или не, ние не вярваме, че трябва да бъдат запазени. Те, вярно, допринесоха много но не можем да продължим по същия начин. Ние постигнахме голям напредък по показатели като качество на храната, безопасност на храните, хуманно отношение към животните, екологичен фактор. Т.е. ние сме лидери в това отношение вече в целия свят. Но Ако, ако, например, ние трябва да се съревноваваме с Америка, няма да успеем да се преборим по този начин. Трябва да имаме смесени печалби, смесени ам, ползи от конкуренцията на пазара и също така плащанията. И мисля, че тук е във време държавите членки също да подпомогнат земеделието чрез някакви различни облегчения или специални режими в чисто фискален план. Що се отнася до специфичните схеми за подпомагане на дребните фермери, на дребните производители, трябва да помислим как точно трябва да ги организираме. Не знам дали точно комисията си дава сметка какво точно представляват тези дребни малки земеделски производители. А, те може би са големи за нас, но те са малки за останалите части от света. И ние искаме тези малки стопанства, повечето от които са всъщност семейни стопанства, да имат бъдеще. Следователно, те трябва да имат важно, жизненно важно, важни структурни промени, които да им позволят да оцелеят при новите условия. Относно активните земеделски стопани – е нов въпрос. Ние приемаме предложението на комисията, приветстваме, че, фа, че плащанията трябва да се съсредоточат върху тях. И а, първо трябва да се утвърди дефиницията на, този, на това понятие в Европейския съюз. Работим в момента по този план в КОПА и един от критериите до каква степен земеделското производство е. Какъв е процентът на земеделското производство спрямо, в печалбите на човека спрямо общите печалби, общите му доходи? Така че това е, което имам да кажа. Благодаря ви и оставам отворен за всяк... да отговарям на всякакви въпроси. Благодаря. Госпожа Савини има думата. Госпожа Савини от Вия Кампесина. Добър ден, благодаря господин председател. Тези уместни въпроси ни насочиха в нашите размишления по предложението на комисията, но смятаме, че те малко обратно, с обратен знак са поставени, като имаме предвид колко значителна е нестабилността на пазарите и колебанията на цените. Това предложение е, се радва на нашата подкрепа на коалиция от организации, които предлагат четвърти сценарий, четвърти вариант, е, където се регулират пазарите. Това е приоритет, като първо се е, третират въпросите с приходите, а после с подпомагането. Това се говори в кулуарите. Що се отнася до преките плащания, ще за, разгледам въпроса отзад напред, е, но така или иначе в крайна сметка ще отговорим и на пете въпроса. Ние сме съгласни с целите, които си поставя комисията, да се запази а, е, продукцията на цялата територия на храни, а, е, на цялата територия на Европейския съюз, както и да се отчита екологичното измерение и териториалните дадености Производството на храни днес има огромно значение, като се. Още повече, че много от производителите изоставят тази дейност в резултатите на затруднения и криза. За това ние се насочихме преди всичко към самите фермери, към това да се запази максимален брой производители в близките години. И въвеждаме понятието активи, селско-стопански активи. Това е лице, което чрез своя труд произвежда храни и допринася за безопасността на храните в Европа много а, странни, при такава многостранна дейност а, може да се а, отчита и възможността на работа на непълен работен ден. И а, така а, може а, да се а, оцени необходимостта от подпомагане а, чрез преки плащания. По този начин се решава въпроса и с дребните производители. Не е необходимо да се отделя специална категория за малките стопанства, но така или иначе след като има такъв доход от това производство. Може да се предостави съответен коефициент и по този начин да се получи по-значително подпомагане на дребните производители. Но ние ще разработим по-обстойно това наше предложение и ще го внесем в парламента много е важно да се отчете участието в гарантиране на безопасността на храните на тези производители. Ние сме за установяване на таван на подпомагането за големите стопанства. По този начин може да се гарантира подпомагане на всички държави и на всички производители. Не е, е, спомена се 100 хиляди евро е, на стопанство, в зависимост от активно работещите, но е важно да се даде ясен знак за това, че е важно в Европа да има работещи ефективни стопанства и производители. И е, това подпомагане може да бъде модулиране в зависимост от е, минималните или средни е, доходи по държави. Но не трябва да се използва това модулиране за наказване, така да се каже, за пренебрегване на по-бедните държави. Напротив, това модулиране трябва да стимулира тези доходи. Ние е, подкрепяме модулирането е, на е, доходите в зависимост от включването на мерки за опазване на околната среда. И да се насочат производителите към по-екологосъобразни методи на производство, така че да се предоставят преференции за тези технологии и методи на производство, които се борят против вредните емисии. Така че за всички системи, които отчитат измерението околна среда, тук трябва да спомена и въпроса с протеините и протеиновите култури. Наистина трябва да се насърчава в Европа това производство, по-малко азотни торове, по-дълъг период на сеидбооборот и други. Е, да, това бяха основните неща, които искахме да кажем, спазихме времето и отговорихме на пете въпроса. Благодаря много, госпожо Савини. Сега давам думата на господин Корадо Пирцио Бироли за 8 минути. Благодаря. Относно преките плащания, да, е, ние сме съгласни, що се отнася до директните плащания и те са важни за управлението на площите. И така, че плащаните да бъдат определени за единица площ. Ще е трудно обаче да има една единна ставка за преките плащания, независимо какви критерии се прилагат. Ако се окаже, че има осложнения относно администрацията и управлението, то а, трябва да се измегнат прекомерните плащания, недостатъчните плащания и да се намери някакъв осреднен вариант. Когато приемем, че плащанията покриват цялата земеделска земя, то трябва да се премахнат отделните плащания, които ам, водят до осложнения в администрацията. Директните плащания дават стабилност на приходите и така земеделските стопани могат да се справят с а, отделни заболявания по растенията и животните могат да се справят с колебанията на цените на пазара. Относно втория въпрос за а, екологичния компонент – тук става въпрос за обществените блага, които могат да се предоставят само от страна на земеделските стопани. Бих казал, че обществените блага могат да бъдат доставяни в по-голям обем, ако се прилагат мерките по двата стълба, като се изключат мерките от член 68, където нещата са преувеличени. По стълб първи там е, е включена Натура 2000 и кръстосаното спазване. Също така там се включват и е, доброволните договорни схеми. няма да има нужда да се разделят мерките между първи и втори стълб, защото така те ще станат по-неясни, ще объркат администрацията и бюрокрацията. И на второ място най-голяма грижа трябва да се ам, отдели на държавите членки за това земеделските стопани да а, предоставят ам, обществени блока на пазарите. Относно определене на горен прак на плащанията, това едва ли е удачно, защото по принцип едно такова определене на горна граница ще се отрази а, негативно върху земеделските стопани. И по този начин а, това ще се отрази и на конкурентоспособността. Опита в САЩ показва, че конкуренцията между администрацията и земеделските стопани и това, че те постоянно си играят на криеница, кой а, земеделски стопани не иска да а, иска да се а, скрие от определенето на тези горни прагове и така нататък, това води до а, негативно въздействие върху земеделската политика. Може би а, трябва да се въведе една единна ставка за плащане на единица площ, но ако става въпрос за големи площи, тогава нещата са по-различни. Трябва да има по-сложни схеми за определенето на плащанията в такъв случай. Ако активните земеделски стопани получават директни плащания, да, ние няма да спорим, че неактивните земеделски стопани трябва да получават а, плащания с горен прак. Ние сме убедени обаче, че има про- проблеми с дефиницията за земеделски а, стопани. Има регламент 70-80. В регламент 83 от 2008 са застъпени тези а, дефиниции. Трябва да се прави разлика между обработваеми земеделски земи и такива, които не се обработват. Трябва да бъде изработена такава система. Так, ако се премине към система за плащане на единица площ. Ако има земеделски стопани, които искат плащания, а пък не упражняват а, земеделска дейност или не определяват земеделска земя, то тогава е трудно да се оправдават плащанията при сегашните условия и сегашната дефиниция. Но ако произвеждате публични, прав... публични блага, то тогава трябва да получавате тези плащания. Ако се искат плащания за голф игрища или за някакви площи, които не се използват за земеделска дейност, то националните органи трябва да упражняват контрол и да налагат санкции. Трябва да се определи и, и дефиниция за това, а, кои площи попадат под формировката на обработваеми земеделски земи. Няма нужда от формулиров... нова формулировка земеделски стопан или земеделска земя – Директните плащания трябва да, бъ, да бъдат обвързани с екологичните а, аспекти. Съвсем ясно трябва да се посочи, че земеделските стопани мог, могат да предоставят земеделски продукти и екологични продукти, но едно, един от двата типа продукти, но не е необходимо да предоставят и двата. Никъде не го пише. Всеки земеделски стопанин трябва да докаже своя статут и администрацията трябва да реши във всеки един случай какво показват тези доказателства. По този начин ще се избегне, може би, една прекомерна а, бюрокрация. Благодаря ви. Благодаря. Сега давам думата на господин Дауер за 8 минути. Uh... Благодаря. Аз съм представител на АРК 2020 и това е конвенцията е Селскостопанската и земеделска конвенция, която групира над 100 европейски регионални НПО-та и представители на гражданското общество. Ние се интересуваме от е, етична търговия, биологично производство, устойчиви храни, ВИ, източници и помощи за местните фермерски стопанства. Именно за това имаме толкова много различни представители и те представят интересите на още стотици е, хиляди души. В нашото комюнике което беше изпратено на всички депутати по имейл а, на френски, английски и немски. Ние ясно представяме нашите интереси и също така можете да го видите на нашия вебсайт на всички официални езици на Европейския съюз. М ние се тревожим за оцеляването на планетата, за устойчивото развитие на тази планета и на хората на нея. Считаме, че политиката ни трябва радикално да се промени при настоящите сериозни предизвикателства, като например климатичната промяна и европейския ангажимент да намали парниковите газове. Ние губим все повече биоразнообразието на тази планета. Ангажирахме се да спрем това изчезване. Мислим също така как да осигурим е, устойчиви доставки на енергия и на енергетика и на хранителни продукти. И как да се преборим с неравенството и с е, бедността, както в Европа, така и в целия свят. Считаме, че тези предизвикателства изискват нов подход е, и нова голяма промяна в цялата политика за земеделието и за развитието. И за това искаме пълна промяна в системата на ОСП и едва ли не ренесанс за земеделските райони. Участвахме в публичните консултации, които бяха проведени от комисаря Чолос преди около година. Те се проведоха миналия юли и показаха желанието на хората да направят промяна заради тревогите си хората в Европа смятат, че трябва да има ОСП, но че тази ОСП трябва да се съсредоточи върху неща, които наистина са важни за хората. Безопасна храна, помощ за малките фермерски, малки земеделски производства и също защита на околната среда на, и на биоразнообразието, защита и подсилване на местните економики. Нашата идея е да помислим как да съчетаем тези идеи с настоящата политика и да дадем нова законност за ОСП и за бюджета на тази ОСП. В земеделието това е много важно. Ние считаме, че периода 2014-2020 трябва да бъде периода на голям преход, на постепенна промяна от настоящия тип ОСП към една устойчива ОСП навсякъде. И този модел на устойчива ОСП трябва да бъде изграден, базирайки се на регионалното разнообразие, за което говори господин Дес тук. И че той трябва да се базира повече на възобновяеми енергийни източници, да а, зачита хуманното отношение към животните, да използва повече екологичните иновации. И трябва да постигне много повече а, зачитане на околната среда в тези райони. Какво означава това като отговор на вашия въпрос? М казано простичко, считаме, че финансовата помощ за земеделските стопани трябва да зависи от Европейския съюз и не може просто да се постигне от силите на пазара. Имаме нужда от нови мерки. Относно мерките, новите промени на пазара, да, те със сигурност ще помогнат на фермерите да получават по-честно и справедливо заплащане за това, което произвеждат. Но трябва да подкрепим тези е, фермери, трябва да увеличим финансовите средства за тях постепенно до 2020 и да се съсредоточим върху устойчиви практики, опазване на околната среда, подпомагане на малките стопанства на тези в трудно експлуатируеми райони и да набрегнем на селските райони. Относно директните плащания, предвиждаме те да продължат да бъдат плащани, но да се базират на много ясни критерии за устойчиво експлуатиране, а не просто на печалба и да има равенство между отделните а, държави членки относно средства, които се отпускат на фермерите – мисля, че това са критерии, които са ясни и лесни за следване. Мисля, че трябва да имаме най-висок е, обем на плащанията за първият хектар и постепенно да се намаляват плащанията за увеличаването на броя на хектарите, т.е. един регресивен принцип. И същия критерий да се прилага и за това, и относно това колко души работят е, в, е, фермер, в земеделските стопанства. Така ще дадем някакъв авантаж все пак на малките земеделски стопанства. Господин Дес тук говори за дефиницията малки земеделски стопани трябва наистина да имаме такава, която да е единна за всички държави членки. И относно втория стълб, той трябва също да се занимава повече с малките земеделски стопани. В труднодостъпни райони, в малки средни, относно малки и средни предприятия, е, трябва да се отпускат помощи за модернизиране на тези стопанства и също така за местни системи за изхранване и за марки и възлаг... определен на марки при някои от малките стопанства. Считаме, че всички фермери, било то работещи, занимаващи се само за земеделие или частично за земеделие, трябва да получават някакви плащания. Те всички а, обработват земята и съответно техният труд трябва да бъде критерий за изплащане на помощ, ако разбира се спазва и другите критерии на ОСП за а, зелена и устойчива економика. Господин Пирцио Бироли а, говори за този въпрос. И накрая по зеленият компонент. Считаме, че Председателят е прекъсва оратора. Времето ви сте, че казвам. А, изгубих ли вече последния си шанс да довърша? Да, съжалявам, казвам председателя. Но моля ви да си спазвате времето, защото иначе няма да ни стигне, никога няма да успеем да свършим на време. А сега давам думата на господин Шпан директ, представител на синдиката на Европейската федерация за храна, туризъм и земеделие. Имате думата. Благодаря, господин председателю. Радвам се, че не само италианските профсъюзи са тук, а и профсъюзите от много държави членки, от новите и старите, от южните и северните народи. Тази дискусия е много важна за нашето бъдеще. Над 7 милиона хора са заети в земеделието и ще бъдат засегнати от бъдещето на ОСБ. Ето защо Доклада на господин Дрес ще е от много голямо значение и неговия доклад ще даде ам, ам, понятие информация за позицията на Европейския парламент. Тук не става въпрос само за земеделските стопани, става въпрос за цялото общество. И в новите държави членки много е важно да се изясни въпроса как искаме ам, да се отрази тази политика в а, тези държави. Земеделието играе една много важна роля в тези държави и във връзка с разширяването, интегрирането на тези държави. Важна роля играе и справедливостта. Как да бъдат изпълнени правилата така, че те да бъдат справедливи и еднакви за всички. В споменатите държави всъщност все по-голяма част от населението става евроскептични и то защото не се прилагат е, едни същи правила в рамките на ОСП. Ето защо, а правилата не бъдат прехвърлени в новите държави членки, ще доведе до това, че а, държавите а, като цяло стават евроскептични, надигат се националистически а, гласове и така нататък смятам, че е важно бъдещето прехвърляне на инструментите от рамките на ОСП. Не може едно към едно да се пренесат тези инструменти. Например, различията между Великобритания и Холандия са еднакво толкова големи, колкото и, между старите и новите държави членки. Важното е да има една прозрачна схема, да се знае как ще бъдат прехвърлени тези правила, тези инструменти, на всеки един да е ясно как стават това. Проблемът обаче не трябва да бъде разрешен само от земеделските стопани или от хората, които се занимават с земеделска политика. Всички политици трябва да се включат. Съвсем ясно искам да заявя, има а, стотици хиляди работни места в този сектор, които бяха унищожени. В Унгария имаше ам, едно много ам, добро производство на на наденици. Но ам, имаше а, проблеми след това с достъпа до а, кредитиране, с а, достъпа до земеделски земи, тяхното използване и това доведе до унищожаване на това производство. Такива случаи има и в други държави членки. Ето защо трябва ясно да се изясни въпросът за разпределянето на финансовите средства. Така че плащанията да не са обвързани с производството. Социалните аспекти също са важни. И искам да подчертая, че образованието е едно от важните условия за ам, премахването на тези проблеми. Екологията, екологичните аспекти трябва да се подобри способността за адаптиране към новите условия. новата реформа на ОСП трябва да даде възможност на замеделските стопани да се ам, квалифицират, да се обучават. Тук а, се засяга рекламента, свързан с а, кръстосаното спазване. Земеделието е един от най-застрашените сектори в Европа. Рег разпоредбите са задължителни за всички, разбира се. Но трябва да кажа, че бюрокрацията до известна степен е необходима. Не може само с нея да се оправдаваме. Един от 2% от времето изразходва всеки земеделски стопанин за попълването на документите, за да получи 50% от плащанията си, които а, идват а, чрез трансферни плащания от държавата. Смятам, че това не е много голяма а, бюрокрация. През последните години бяха развити допълнителни мерки, свързани с последваща оценка, с оценка на системите за поддръжка на инфраструктурата. 15% от населението е заето в сектора. Не става въпрос само за собствениците на земя, става въпрос и за техните семейства, за всички хора, които участват в производството. Имаме нужда от истински инструменти за таптиране. Има много площи в Румъния, Испания и в други държави. Се опасяваме, че измененията в климата ще доведат до унищожаване на е, много площи. Когато погледнем статистиките и развитието, става ясно, че земеделието и ОСП трябва да направи така, че производството да стане по-екологично чисто. Така, че да се запази почвеното разнообразие, разнообразие, растителното и животинско разнообразие. Проблемът не е между малки и големи земеделски стопани. Важното е да се знае как се работи, как се развиват процесите в земеделските стопанства. Може би плащането трябва да е свързано с броя на заетите ли, лица. Може би първите наети лица, които са собствениците на земеделските стопани. заема 25% от целия брой. Има нужда от по-голяма подкрепа за малките и средни земеделски стопани. Ние не можем да се откажем от тях. Ето защо а, трябва а, в бъдеще плащанията към тях да се считат като основни плащания. Активни земеделски стопани са такива, които разполагат за земя, които работят, произвеждат и работещите а, и техните семейства в земеделието трябва да бъдат включени в този инструментариум на новата реформа на ОСП. Благодаря ви, господин Шпан. Последният оратор в този панел, госпожа Фривен от Европейската конфедерация. За 8 минути имате. Благодаря. Благодаря за поканата. Мисля, че първото нещо, което трябва да кажа е, че земеделието е изключително важна за хранително-вкусовата промишленост. Ние използваме в, в земеделието близо 70% от подпочвените води и следователно ние следим много внимателно какво се случва в ОСП. Нека да не забравяме, че земеделието е основният доставчик на основни суровини за хранително-вкусовата промишленост – а това е най-голямата индустрия в Европа с най-голям брой заетост и с най-голяма добавена стойност за цялата европейска економика. Цялата хранително-вкусова промишленост, както и земеделието, за осигуряват работни места с над 17 милиона души. Така че устойчивостта на тези два сектора е взаимно обвързана. И те трябва да вървят ръка за ръка. Ако искаме тази хранително мусова индустрия да е добре развита, ние трябва да преразгледаме цялата верига от полето до чинията на потребителя. Радваме се, че комисията каза, че едно от основните предизвикателства е хранителната безопасност. Вярно, това съвпада с една от целите на ОСП, напълно сме съгласни. За нашата организация, за представителите на хранително-вкусовата индустрия, ние също считаме, че е много важно да имаме устойчиво развитие и да спрем по някакъв начин непрекъснатите скокове, спадове, покачване на цените. Трябва също да насърчим още повече научно-развойната дейност и иновациите, защото хранителната безопасност не може да, да остане сама. Тя трябва да бъде подпомогната от всички останали а, елементи. Стабилност на пазарите, конкурентоспособност, научно-развойна дейност, устойчивост. Това ще бъде в полза на цялата хранителна верига, на цялата верига на доставките и е, това трябва да бъде подход, който е, да се прилага от полето до е, потребителската чиния. Разбира се, трябва да се базираме на няколко основни принципа. В нашата организация ние не влизаме в чак толкова дебати относно това какво е активен земеделски стопанин или малък, фер, малък, фермер, малък фермер, но ние Както знаете, работим с много големи компании, така и с много малки и в различни сектори, например, захарното производство, млечното производство, производство на зърнени храни и така нататък. Така че за нас е много трудно да водим такива подробни дискусии относно отделни дефиниции. Много пъти ни се случва да спорим по нашата позиция, за относно тези много-много задълбочени дефиниции, но ние всички сме съгласни, че ОСП трябва да гарантира една справедлива, честна конкуренция и че трябва да подсили производството в Европейския съюз, така че ние да можем да се справим с предизвикателствата на економическата криза и също така на сигурността на храните. Трябва да спрем тази, тези скокове падения на цените, които имат много негативен ефект върху цялото производство. И е това трябва да бъде свързано с пазарната ориентация, т.е. Това е част от реформата, която ще залегне в бъдещата ОСП. И Искаме също така екологична, но устойчива земеделска политика, за да можем да се адаптираме към климатичните промени, да адаптираме нашата политика към климатичните промени. Съгласна съм с докладчика, че бюджета на селското стопанство трябва да ни даде нужните финансови средства за изпълнение на тези цели, иначе няма как да ги постигнем. По двата въпроса, и по-скоро по няколкото въпроса в тази първа част. За нашата конфедерация всеки земеделски стопанин има своето място в осигуряването на устойчивостта на системата в европейския план и в осигуряването на продукцията от чисто екологична, економическа гледна точка. И съответно трябва да, изпол да из... приложим мерки, така че да имаме една предвидимост на производството. Трябва да стимулираме едно, една дългосрочна визия за много напред и съответно да изградим една привлекателна бизнес среда, така както казаха и други преждеговорящи. Нашата политика за следващите десетилетия трябва да привлечем млади хора, които да искат да се занимават с земеделие – защото сега над 50% от фермерите в Европа са над 55 години. Директните плащания са много деликатна тема. Водихме много интересен дебат по тази тема в нашата конфедерация. И накрая говорихме за устойчиво управление и също така устойчиви снабдяване на пазарите с нужната продукция. Трябва да имаме устойчиви практики, това е важен елемент от бъдещата ОСП. Не може да има дългосрочна, стабилна земеделска политика и стабилно производство без подобни практики. И тук ние говорим най-вече за количеството и качеството на водата и също така опазването както на околната среда, така и на, на флората и фауната. А относно подхода за хранителната верига, знаете, говорихме и с други актьори в това производство и всички решихме че не трябва да се съсредоточаваме само върху потребителската част на въпроса. Ще спра до тук и се надявам, че отговорих поне на някои от въпросите. Мерси. Благодаря ви много. Благодаря на всички оратори. Спазихме напълно времето за изказване и сега ще дам думата на членовете на нашата комисия. 11 души са се записали за изказване. Но молявам всички да се ограничат в рамките на две минути, така че да могат всички да се изкажат. И след това нашите панелисти да могат набързо да ви отговорят. Ще ви помоля също така към кого конкретно задавате въпроса си, ако има такъв. Първият оратор ще бъде Етарияр. Благодаря, господин председателю. Моят въпрос е отнася до всички експерти. Става въпрос за преките плащания и общата обосновка за общите плащания се считаше в рамките на предишната ОСП кръстосаното спазване. Дали така трябва да остане или имаме нужда от допълнителни обосновки за директните плащания? Втория въпрос. Вие смятате, че сегашните директни плащания трябва да бъдат по-високи или по-низки, това трябва да бъде обосновано. И на трето място, коя роля, каква е ролята според вас на при директните плащания на така наречената историческа препратка? И четвъртото, четвъртия ми въпрос – какви разлики между оплащанията между държавите членки са уместни и обосновани? И петия въпрос – кои разлики при преките плащания смятате за оправдани и уместни в рамките на една държава членка? Ставаше въпрос за слагане на горен прак, за ограничаване на плащанията – беше казано, че ограничаването на плащанията е необходимо и оправдано. Смятате ли, че има някакво логично, научно, разумно обяснение къде трябва да бъде сложен този прак на ограниченията? Чух под 100 000 евро, но защо не са 50 000 или защо не са 150 000 евро? Е, им искам някакво логично обяснение. И искате ли това ограничаване на директните плащания да бъде е, е, обвързано с други критерии? Смятате ли, че отношението между първи и втория стълб трябва да бъде променено? Дали да се покачи значението на първия стълб или на втория или обратно? Благодаря ви. Благодаря, Питър. Сега Луис Капула Сантос obrigado, Presidente. Eu queria começar por agradecer as, eh, as intervenções, mas manifestar a minha. Благодаря. Искам първо да благодаря на ораторите, но също така и да кажа, че съм разочарован, защото ние зададохме пет много специфични въпроса и очакваха пет или повече специфични отговора. Искам да знам дали ораторите са съгласни с директните плащания. Добре, в повечето случаи чухме отговори да или не. А, е, исках да знам също какво мислите за разпределението. Някои казаха да, други не. Относно зеленият елемент в а, нашата политика, повечето бяха съгласни. Относно дребните стопанства, нямахме кой знае колко конкретни отговори, както и относно активните земеделски стопани. Нашите въпроси бяха наистина много конкретни. Основните, директните плащания бяха основен елемент в нашата политика. Това е критерии. Надявам се, че всички са съгласни, че трябва да има такива директни плащания за всички земеделски стопани. Но искам да знам каква трябва да е базата, основата за изчислението на тези директни плащания, дали да е екологичния критерий, дали да имаме комбинация от социален и екологичен критерий, например създаване на работни места или нещо друго. Благодаря. Благодаря. Сега давам думата на нашия заместник председател Жозе Бове. Благодаря, господин председател. Първият въпрос, който ще задам е към представителите на хранително-вкусовата промишленост, защото в рамките на ОСП, какви мерки възнамерявате да вземете, така че фермерите да бъдат не бъдат никога заплащани под разходите за това производство. Защото не може да съществува селско-стопанска политика, ако промишлеността и дистрибуторите, търговската мрежа не покриват тези разходи? Това беше първият въпрос, който исках да задам, защото има връзка с ОСП. Втория въпрос е свързан с дребните производители, дребните фермери. И тук се обръщам и към Копа, и към Вия, към Песина. Знаете, без съмнение, че днес дребните производители, ако определението е свързано с площа под 5 хектара стопанство, това са 12,3 милиона а, селски стопани в Европа. А, стои а, въпросът и с оборота, не само с площа, както и с помощите. Тези хора не получават помощи как ще бъдат те конкретно интегрирани, включени тези 12 и повече милиона в ОСП? Третия въпрос е свързан с легитимността. Всички говорят за легитимността на ОСП, това е всъщност това, което са готови да платят гражданите. Как можем да си я представим тази легитимност, ако се запазят огромните разлики между големите стопанства, които получават помощи и малките, които не получават? Това трябва да се осъзнае. Същото въжи и за а, екологичното измерение. Благодаря, Жозе. Сега ще дам думата на господин Влосович Яшек. Ячек. Благодаря, господин председател. И моят въпрос засяга директните плащания. Европейският парламент говори и то много пъти да имаме по-справедливо разпределение на директните плащания – но ясно е, че тази система, поне каквато е до сега, трудно би могла да се запази за напред. Системата е много комплексна, както казаха преждеговорящите. Но как трябва да осъществим промяната, към каква система да отидем, това е въпросът ми. Дали въобще ще разполагаме с същите средства, с които сме разполагали до сега в бъдещия бюджет – И а, дали пак няма да видим известни противоречия между отделните държави членки? Да, как вие виждате да се реши този проблем? И бих желал да кажа, че всъщност може би отговорът трябва да е по-специфичен, а не общ, защото ако искаме всички да бъдат третирани равни, трябва да се вземат преди специфичните условия на отделните държави членки. Какво мислите вие за това? какво бихте казали, ако ви се каже, че директните плащания трябва да бъдат на равни суми за целия Европейски съюз? Благодаря, господин Рубик. Е, в съобщението на Европейската комисия ясно се посочва, че системата на преки плащания трябва да бъде ревизирана. Тази система трябва да бъде свързана с ново разпределение в зависимост от целите, които преследваме. И тази система трябва да почива на економически критерии и да вземе предвид даденостите на елементите, свързани с околната среда. Напълно съм съгласен с това, което беше изложено е, бъдещата програма на комисията след 2013 година предвижда три варианта за използването на двата стълба. И напълно съм съгласен с това, че ние се нуждаем от тези два стълба. Е, в е, Латвия да, гражданите смятат, че трябва да бъдат запазени тези два стълба, но най-важното за Латвия е запазването на системата на преки плащания. И ако използваме историческите, историческата практика, в бъдеще преките плащания могат да бъдат разделени в две посоки. Бих искал да чуя мнението на експертите тук. Първата част е, ще бъде за запазване на обработваемите земи, а втората част за може да се опре на БВП на глава от населението и да се предвидят случаите, при които не са достатъчни предоставените средства. Освен това, би трябвало да се предвиди увеличаване на помощите, както и да се запазят те за по за районите в по-неблагоприятна ситуация. Благодаря си следващия оратор Джовани Лавия. Благодаря ви, господин председател. Ние трябва да поемем нашата отговорност за решенията, които ще вземем, което е свързано с съдбата на хиляди производители. И ние трябва съвсем конкретни и ясни отговори да дадем на тези хора. Така че това да бъде включено в доклада, който ще бъде изготвен. Системата на преки плащания се опира на исторически критерии Чухме докладчика, който подчерта съществуването на големи разлики. Смятате ли, че преминаването към друга, на нова система се нуждае от преходен период? Колко дълъг трябва да бъде този период? Така, че да не страдат от това фермерите. Освен това се наблюдават разлики по типове продукти, и за това трябва да се предвидат и допълнителни критерии, освен площа. Докладчика каза, че стопанство 10 хектара може да се сметне като малко или пък голямо, ако а, има интензивно производство. Ясно е, а, е, че с, според а, спецификата на държавите трябва да се е, вземат предвид съответните критерии. Е, е, покупателната способност, например, или други елементи могат, могат ли да бъдат счетени като допълнителни критерии за определенето на тези помощи? Благодаря ви, господин Лавия. Сега господин Шики Ерсики. Благодаря, господин председател. Ще започна с някои общи забележки. Разбира се, човешкият труд е свързан с биологията. И нека да вземем предвид постиженията на ОСП. Каква е ситуацията на земеделските стопани, що се отнася до техния доход, тяхната възраст, Смятам, че земеделските стопани поемат безмълвно тази информация за ОСП. Също тази реформа ще струва много. Тази обща политика не, е под, не се подкрепя с допълнителни бюджетни средства. Какво ще се случи с развитието на земе, земеделието? ако погледнем СТО, там земеделието е на губещата страна. Подпомагането за земеделските стопани, за земеделието беше създадено през 2002 и реформата, която се случи през 2003 година, бяха въведени нови условия и това стана извън преди разширяването на Европейския съюз и държавите, които се присъединиха след това, те не профитираха от тези нови условия. Тук говорим за един много дълъг период от време. Говорим за ОСП, за единен пазар, социални стандарти, логични стандарти, качествени стандарти и така нататък. тук са въпроси за еднакви условия за конкуренцията. Например, без да се прави разлика, ако живееш в Германия или в Полша. Но дали това ще е възможно? Такъв тип въпроси бяха обсъждани по време на процеса на разширяването. Сега, относно малките земеделски стопани. Те назначават няколко души да работят и а, изглежда, че нямат... А, говорителят не използва вече микрофона и е прекъснат. Господин Гарсия има думата. Е, Благодаря, господин председател. Бих искала да подчертая няколко идеи, свързани с реформата и бих искала да чуя какво е мнението на експертите. Преразпределянето на преките помощи е нещо неизбежно. Важно е обаче това да не доведе е, до е, проблеми за съществуващите стопанства, защото има проблеми, които вече съществуват с смяната на поколенията, производствените разходи, които са високи, специфичните системи за происход, това трябва да се отчете. И изобщо не чух някой да спомене въпросите с интензивното производство замеделие, което ще бъде сериозно застрашено без подпомагане, тъй като не е обвързано с площа с по отношение на модулирането, то изцяло трябва да отпадне от ОСП, защото е способно да доведе до напрежение, да създаде напрежение, защото предполага скрито пренационализиране на ОСП. И следователно бих искала да чуя мнението ви по този въпрос. Що се отнася до определението на помощите, те трябва да бъдат да вземат предвид обективни критерии, които да бъдат свързани с дейността или създаването на работни места. Ако може да кажете малко повече по този въпрос, както и до административното упростяване. Е, не трябва да стряскаме фермерите с е, огромните административни затруднения. Така че е, административните формалности трябва да бъдат опростени. Преките помощи и първия стълб изобщо трябва да бъдат финансирани от общността, от Европейския съюз на 100%. Благодаря ви. Благодаря. Следващия оратор, госпожа Сандра Кълниете. Е, Благодаря, господин председател. Имам въпрос към всички експерти. Е, вие говорихте за евентуално обективни критерии за дефиниране на директните плащания. След консултиране с земеделските стопани, евентуално ще се предложи да се дефинират няколко критерии. Първо, площите, обработваема земя. Второ, БВП на жител. И трето, цената за поддръжка на тази земеделска собственост, на, тази, на тези хектари земя. И е тук ще се включат също и е, експлоатацията, работната ръка и примерно горивото, което ще се използва и така нататък. Считате ли, че това са най-важните критерии за постигане на нашите цели? Цели като, например, по-равно, по-честно разпределение на приходите от селско стопанство в е, Европейския съюз. И смятате ли, че трябва да има един минимален праг, базиращ се на а, европейските помощи. Говори се за цифра от около 65%. Това справедливо ли е според вас? Доколкото аз го виждам нещата, трябва да се, трябва да се намери и горен праг, каква ще бъде а, помощта и какъв ще бъде този прах за декар или хектар, за хектар площ в различните държави членки. И последният въпрос относно преходният период. Новите държави членки от 2004 година насам са в един преходен период. И през 2013 година ще има според историческите данни пълно съответствие на а, изискванията. Благодаря. Оратор беше ми прекъснат. Господин Папа Стамков. Благодаря, господин председател. Искам се спра на две неща. Първо става въпрос за справедливото разпределение на средствата. Справедливо разпределение не означава, че трябва да има равно разпределяне. Тук може би не се има предвид една едина ставка. Имаме различни държави членки, различни разходи за производство има в тези държави, различни разходи за ам, трудовата, работната ръка. Какви критерии трябва да се използват да се гарантира, че тези средства ще бъдат справедливо разпределени. Като си имат предвид разликите, които назовах току-що. На второ място, някои мерки трябва да бъдат прехвърлени от втория към първия стъп, например екологичните мерки. Какво означава това? че това пренасяне от единия стълб в другия ще бъде придружено с едно съответно ново преразпределяне на средствата от втория към първия стълб. Въпросът ми е отправен към всички експерти. Искам да благодаря за това, че сте тук и отговаряте на нашите въпроси. Благодаря. А сега последният оратор, госпожа Диана Доц. Благодаря, господин председател. Благодаря и на изказалите се. Първо, Искам да се спра на първият въпрос в нашия списък. А, именно как плащанията по първи стълб могат да бъдат разпределени справедливо. Много хора тук казаха, че жалко, че нямаме ясна дефиниция, дадена от нашите гости. Аз ще бъда малко по-снисходителна. Не мисля, че има яснота като цяло в тази комисия. И не, не очаквам от вас да измислите цялата ОСП. Например, в Северна Ирландия директните плащания са жизнено важни за нашите фермери. Искам да чуя вашето мнение по това какви трябва да са критериите, свързани с нашите директни плащания. Дали ще бъде системата за производство, за регионална гъвкавост, дали ще трябва да има дълги преходни периоди и дали ще се оценява земята. Това са много важни въпроси за нашите фермери и те са много скептично настроени, като се взема предвид настоящата ситуация а, относно екологичното вързване на плащанията по стълб 1. По комуникето на комисията говори за това а, и че ще има още по-добро спазване, кръстосано спазване, но не бива да връзваме ръцете на хората ни, защото понякога всъщност това, което правим от зелени плащания, всъщност ние само внасяме допълнителна тежест. Мисля, че ОСП е една напълно законна политика. Тя не трябва да се превръща в социална политика за подпомагане или в политика по околната среда. Целта на тази политика е да се произвежда храна в Европейския съюз и да се спазва все пак някаква екологична норма. Така че не виждам къде е проблема с законността на тази политика. Председателя прекъсва оратора. Благодаря. А сега отново ще дам думата на всички панелисти. По две минути всеки един от тях ще има за да отговори на въпросите на депутатите. След което ще преминем към втората работна сесия. И така ще започнем с господин Уолш. Благодаря, господин председателю. Не знам как ще отговоря на всички въпроси за две минути но смятам, че госпожа Дот отговори на първата част от въпросите и каза това, което щях да кажа аз. Ние чухме за критериите, не е толкова просто. Това, което искат земеделските стопани преди всичко е да получават своите доходи от пласирането на продукцията им на пазара. И преди да бъде е, променена ОСП през 90-те години, беше въведена е, системата за директно плащане тогава. И тогава, както знаем, системата беше променена, която е свързана, беше свързана с историческото производство. И сега първи въпрос беше дали а, е, какви нови критерии може да бъдат въведени, за да се оправдават плащанията. В крайна сметка данъците, данъкоплатците са плащали по-малко при старата система, когато и се оказва подкрепа на пазар и тогава няма такива колебания на, на цените. Смятам, че потребителите имат нужда от стабилност. Това, което убива най-много земледелските стопани е колебанието на цените. Това не е добре нито за земеделски стопани, нито за потребителите. И под това ще доведе до намаляване на производството в цяла Европа. Не знам това дали ще е добро за бъдещето на който и да е. И в крайна сметка ще се върнем от там, където започнахме. Смятам, че госпожата от Латвия засегна много важни въпроси, свързани с обективните критерии и може би те ще се вземат предвид, но смятам, че трябва да има преходен на период и трябва да се вземат предвид плащанията, които са правени в миналото, защото не можем просто да от режем системата и да я премахнем в сегашния и вид. Трябва да има един преходен период. Благодаря. Сега е, ще дам думата на госпожа Савини за две минути. Съвсем накратко, тъй като представлявам организация на селски производители, е, е, доходът е основният проблем за тях и именно това е проблема, че няма доходи. За това много от фермерите не участват в дискусията, защото им е писнало и са загубили всякаква надежда. Станали са фаталисти. След реформата от 1992 година приехме да цените да бъдат по-низки от разходите за производствените разходи. И предложенията, които правим, именно целят това по-добро съответствие на цените. Но даже и при тези условия, тъй като има раз, разлики в различните региони, планински и други, по-трудни, в които производствените разходи са по-високи, производителността е по-ниска, ще продължат да съществуват такива разминавания. По отношение на таваните, наистина е неоправдано в едни ръце да а, има толкова много помощи, а други нищо да не получават. И ако няма горно ограничение на а, помощите, дни производители, едни фермери ще могат да купуват все повече земя, да увеличават своето стопанство и да заличат това на съседа, дребен производител. И това ще. Мерките, които трябва да се предприемат е да има по-правилно разпределение по териториите. Благодаря много. Сега господин Коран. Корадо Пироли, Пирцио Бироли. Да, благодаря. Повечето от въпросите засягаха директните плащания. Вярно е, че почти 50% от доходите на фермерите идват от там, така че това наистина ще бъде един от основните проблеми. А, без, ако ги няма плащанията, ще, повечето от фермерите ще фалират. На второ място, дали нивото на тези плащания трябва да остане същото или да се промени? И ако се променя, нагоре или надолу? Мисля, че ОСП в момента се сблъсква с големи предизвикателства, като конкуренцията, като екологичните промени, като нестабилността на цените. Как ние ще се справим с тези предизвикателства, ако не разполагаме с пари? И последната основна точка е разпределението. Ние казват ни, обвиняват ни, че сме несъгласни непрекъснато с комисията или с съвета. Ами и така е, защото те дават критерии, които ние не сме съгласни. И в много пъти една страна блокира решение за всички. И така, както каза Сандра, когато имате прагове, и тавани, никой не трябва да получава 70% или 80% от, е, няко... от това, което някой друг получава. Мисля, че трябва да помислим как да реорганизираме цялата система. Не мисля, че има друг начин да се е, реформира системата. Нека бързо, бързо да напреднем по тази реформа. Благодаря, Корадо. А, сега за две минути господин Дала. Благодаря, господин председателю. Смятам, че съвсем ясен отговор дадох на един от въпросите. Той беше свързан с това как да се гарантира справедливо разпределение, разпределение на плащанията между държ... стопани в държавите членки. Смятам, че това трябва да бъде свързано а, с покупателната способност в отделните държави членки. Покупателната способност и а, нивата на доходите, това са критериите. Те трябва да бъдат съблюдавани при определянето а, на това как справедливо да се разпределят а, тези плащания. В държавите членки има големи несъответствия при доходите и крайна сметка земеделските стопани и плащането ще бъдат обхванати от тази 7 годишна рамка на реформата и на програмата. Дали плащането да са по-високи или по-низки? Нашето предложение е следното. Първо трябва да се признаят различията в доходите – и на второ място трябва да се определи, определи размера на земеделското стопанство. Това ще доведе до едно раздвижване при използването на а, цялостта, на цялото плащане. Ние предложихме, сега нямам време да го обяснявам, ние предложихме, че в допълнение трябва да има целеви плащания за земеделски стопани които а, се грижат а, за земя, която а, има висока природна стойност, екологична стойност, дали ам, производството допринася за улавяне и съхраняване на въглероден двуокис, дали е екологично а, чисто и така нататък и да а, трябва плащанията да са свързани с кръстосаното спазване. Благодаря. Сега господин Шпан. Благодаря, господин, председател. председателю. Да, земеделската политика е резултат на една традиция. И тази традиция е обосновала и повлияла а, нашата земеделска политика. Който обаче се опита да изкорни тази традиция, ще претърпи на успех. Трябва да признаем обаче, че и обществото се променя, замеделието се променя. Ето защо а, трябва а, да се обосновава и доказа по нов начин а, тези плащания. предложенията на комисаря относно реформата са правилни и ние ги подкрепяме. И ясно трябва да кажем, че е, в настоящия момент има една ситуация, при която не става въпрос да се справяме с липсите в продоволствената верига. Да, това е нещо, което се разбира от само себе си, но трябва да се вземе за въпроса за заетостта. Заетостта, която е важна тема и трябва да намери свое отражение в земеделската политика. Трябва да говорим спокойно, да отворим широко вратите и да сме открити за новите предложения. На трето място става въпроса за справедливост. Не за това всеки да по, е, получава най-съща е, сума. То, такава формула беше неуспешна. Трябва да говорим съвсем точно за това, кои параметри ще се вземат предвид, дали ем, средния доход в съответната държава членка, защото средният доход в една държава членка е по-добър или по-лош от друга държава членка. Това са въпроси, които трябва да бъдат обсъдени, обсъдени да не поставяме малките срещу големите. Ем, може би Ако сложим ограничение от 300 000 евро, това ще върне земеделските стопанства в каменната ера. Ние не трябва да унищожаваме земеделските стопанства, а да ги подпомагаме. Благодаря. Последния доклад, че госпожа Фриман. Благодаря. Да, много е трудно да отговоря на всички въпроси за дареното ми време. Ще се спра само на няколко основни точки. Първо, Последният коментар относно ОСП, която е а, земеделска политика, не е социална политика или екологична политика. Не бива обаче, според мен, да разделяме тези елементи в различни части, защото най-добрият подход е комбинирания подход. Тази наша политика трябва да бъде част от общия пъзел. И когато говорим за конкурентоспособност, нашия форум за конкурентността, а, мисля, че имаше една серия от над 30 препоръки а, и на които се споменаваха различни политики, но ние трябва да останем в средата и да се опитаме да намерим тази златна среда. Нещо, което все пак е трудно, така че да, трябва да вземем предвид и социалното звено, и екологичното звено и устойчивостта и да ги включим в земеделската политика. Относно нова национализация, не. Не мислим, че това е добра идея. Искаме да имаме е, един европейски подход, а не на, на национално ниво. Говорихте плащания, които не покриват производствените разходи. Нека да сме наясно. Това не бива да се случва. Преди няколко дни разисквахме този въпрос с а, големите дистрибутори. Тези практики трябва да бъдат заклеймявани. И има такъв един форум, който разисква тези въпроси и беше създадена една експертна група да се занимава с подобни въпроси, защото въпреки всичко има такива случаи. И Надявам се тук също да извлечем идеи, за да видим как ще се справим с този въпрос. Благодаря. Благодаря. Благодаря на всички. Наистина вписахме се във времето, така че можем да преминем към втората част пазарни мерки. Ще ви прочета три въпроса, след което ще се обърна към панелистите за отговор в рамките на 3 минути на изказване. а, като има промяна в изказващите се. Какви са потенциалните връзки между пазарните инструменти и политиката в сферата на търговията? Как е възможно да се гарантира мрежа, сигурна мрежа а, на основа управление на риска и а, пазарите на деривати? какви мерки е, са необходими, за да се гарантира на фермерите възвръщаемост за предоставените услуги. Госпожа Фрер, за 3 минути. Благодаря. В хранителната индустрия мислим, че развитието на инструменти е от жизнено важно значение за а, увеличаване и намаляв... или намаляване на цената на основните хранителни продукти. И има един документ относно ОСП, а именно за това, че ние трябва да осигурим а, сигурността на доставките. Тези инструменти трябва да бъдат предвидими, предвидими прозрачни и да се занимават и с свръхпроизводството, и с недостатъчното производство и да са тясно вързани с международната търговска политика. Ние също така искаме паралелизъм в а, примахването на инструментите за подпомагане на вноса или износа. А, имаме подобно изискване също и от Световната търговска организация а, при някои износители от Европейския съюз така че това ще влезе в сила 2013 и създаването на а, тази мрежа, осигурителна мрежа. А, е, мисля, че тези инструменти ще а, ни подпомог... ще подпомогнат земеделските стопани в ситуация на криза. Нека да дам няколко примера за такива. Например, елемент, е, инструменти, които ще, ще подпомогнат а, за по някакъв начин на стопаните да преодолеят тези нестабилности на цените. Обръщаме се към бъдещите пазари най-вече. Целта е да намалим риска от нестабилност на цените. Развитието на тези пазари зависи и от частните инициативи, но комисията би могла да помогне, като подкрепя ам, и обучава, така да се каже, е, своите земеделски стопани. Ще спра до тук. Благодаря. Um, а, извинете ме, господин председател, помислих, че ми махате да спра. Добре, ще продължам. Да, надявам се също така, е, да има справедлива, трябва да има справедливост при разпределението на средствата и да се осигури една мрежа на безопасност за пазарите, а също така до пазарите на различни деривативни продукти и дериватни продукти също трябва да се вземе предвид да се осигури конкурентоспособността на цялата верига, т.е. не само на крайния примерно дистрибутор, но и от началото и да има равенство в разпределението на средствата, да се подсилят също така иновационните съскостопански практики, за да се отговорят на тези предизвикателства. Благодаря. Благодаря. А сега господин Пауло Бруни. Благодаря ви, господин председателю. По време на предишната сесия моя колега, председателя на КОПА. Аз представлявам КОЖК. 30 000 кооперации с милиарди евро оборот годишно. Ще отговоря на вашите три въпроса. Ще благодаря на първо място на парламента за тази възможност, която ни се дава. Сега, по отношение на международната политика в сферата на търговията, това е въпрос, който се нуждае от допълнително внимание. Наистина трябва да се обърне значително внимание на тази политика. Достатъчно е да дадем пример с Марокко и Меркосур които наистина създават сериозни проблеми пред кооперациите и фермерите. Всички правила за качествени стандарти съществуват, но тези стандарти в тези страни се различават от прилаганите в ЕС. И е, бих е, споменал инициатива на парламента за етикетите за происход, е, инициатива от миналата година, но видяхме, че по този въпрос имаше отстъпки, крачки назад в съвета по здравеопазване и наистина парламента трябва да лансира отново този въпрос. Да се опази селското стопанство в Европа, това означава да се запазят работните места. 7 милиона спомена се тази цифра преди малко и аз искам да припомня, че един работещ от честима зависят от селското стопанство. Така че от основно значение да се запази да се съхрани селското стопанство. По отношение на инструментите за управление на риска, да разбира се, че се нуждаем от такива инструменти. Виждаме резултатите върху млякото, свинското месо на нестабилността на цените. Наистина огромни са опасностите, които крие пазарния риск. А по отношение на справедливия доход трябва да се установи баланс в хранителната верига. Не всички са третирани по един и същи начин и а, тези, които страдат най-силно, са а, селските стопани. И трябва да се развиват мерки за подпомагане на тези стопани. Благодаря. Сега госпожа Савини за 3 минути. Що се отнася до пазарните мерки и инструменти, това е сърцевината според нас в четвъртия сценарий, четвъртия вариант, който ние предлагаме. Важно е е, въпреки че помощите играят съществена роля, оборота на фермерите е, зависят 60-70, дори до 100% от реализацията на пазара на тази продукция, така че е, цените са от съществено основно значение – Комисията говори за предпазна мрежа доста често, но за нас е по-важно да говорим за инструментариум, за е, инструменти, които да бъдат максимално брой, за да можем да се справим с нестабилните цени. По отношение на инструментите за управление на риска, тези, които се предлагат от комисията, не са най-добрите възможни. Те имат ефект колкото лепенката скоч, да речем, и не отговарят, не дават реален отговор на въпросите. И а, когато а, се, а, само се спекулира на пазарите, това в никакъв случай няма да гарантира стабилност, към която се стремим. Същото въжи и за застраховките а, и а, различни проблеми, а, свързани с климата или а, а, санитарни проблеми, а, имат отношение и към дохода. Затова а, за нас е много важно в котия с инструменти да имаме най-добрите инструменти, така че да можем да ги използваме, когато това се наложи. Тогава наистина дохода ще бъде справедлив можем да изтъкнем значението на някои от тези инструменти, всичко свързано с овладяването на продукцията, така че да се избегне свръхпродукция и недостатъчна продукция, капацитета, възможностите за износ без субсидии. Имам предвид тук квотите за млякото, които гарантираха стабилност на този пазар дълги години стратегическите запаси, да речем в зърнопроизводството, могат да гарантират доста значително продоволствена сигурност. И тази нестабилност на световен мащаб води и до сериозни политически кризи. И ние носим огромна отговорност тук, за да и да не изхвърляме инструменти, които са доказали своята ефективност, да продължим да ги използваме. Благодаря ви, госпожо Савини. А сега председателя Шпан. Благодаря, господин председателю. Международната търговска политика трябва да бъде приложена и в е, Европа. Разбира се, трябва да се е, гарантира автономност на хранителните доставки и да се гарантира продоволствената сигурност. Трябва първо да осигурим нашето население и след това да изнасяме продукция – Ние носим и отговорност за развитието на земеделието на европейско ниво. Относно услугите и промишлените стоки, неща, които могат да се купят и през следващата година. Не можем да правим такова сравняване, защото хората трябва да ядат всеки ден. Има някои услуги, които могат да бъдат отложени във времето. В международната търговия става въпрос за а, това, че услугите, а, промишлените стоки, земеделските стоки се третират по еднакъв начин, а това не е справедливо. Разбира се, ние подкрепяме и ам, решения в международен мащаб. Тези, а, които ни дават тези инструменти за управление на риска, са тези, които много често са участвали в унищожаването на ам, пазарните инструменти, които осигуряваха сигурност. Новите инструменти трябва да бъдат е, доказани, дали функционират на практика. Надяваме се, че комисията ще настоява за това да се запазят съществуващите инструменти, докато се докаже дали новите са ефективни. Относно това какво, какви цени да получат е, земеделските стопани, ние сме социални партньори на Европейския съюз. Ние сме, имаме на статут на наблюдатели в редица комисии, които се занимават с тези въпроси. Миналата година продуктите цените на, продукт, на хранителните продукти бяха намалени, което беше добре за потребителите, но е, все пак Е, се получи объркване е, в по отношение на запасите, на дългосрочните запаси за производството на определени хранителни продукти. Така, цените е, трябва да, да се развиват, но по устойчив начин. 70% от заплатите на заетите в земеделието 70% получават по-малко заетите в земеделието, отколкото в сравними други сектори от промишлеността. Няма да можем с един замах да решим всички проблеми в земеделската политика. Благодаря. Сега господин Корадо Пирцио Бироли. Благодаря. Относно връзката с търковията нашите реформи е, се спазват принципите на СТО. И тук не става въпрос само за тропически продукти, а за всякакви а, типове продукти. И нашият проблем, за съжаление, е, че всъщност нашия проблем е, че не само ние трябва да спазваме международното споразумение и да преравним ОСП с тях, но и обратното – когато започнахме да преговаряме с Меркосур за зона за свободна търговия, ние искахме те да зачитат нашата ОСП. Втората точка от, относно а, управлението на риска и инструментите за тях. Ние трябва да създадем повече възможности но за сега поне, ако не, нямаме такъв качествен менеджмент на риска, създавайки възможностите си, ще създадем и повече нестабилност. ОСП не бива по сама по себе си да се занимава с цените на пазара. Но всякакви интервенции на пазара, като, например, проблема с млякото преди години и други, все пак показват, че такава връзка съществува. Но нека, примерно, да не забравяме, че Съединените щати, Канада и други държави също използват подобни мерки, за да стабилизират цените. За нас преките плащания са най-важният елемент за стабилизиране на цените и за подпомагане на фермерите. Разбира се, има и други. Но какви ще са тези инструменти? Аз ще отговоря следния въпрос. Да, има такива инструменти. Идеята е великолепна. И най-важната точка е създаването на един пазар на европейските суровини, а не е да се базираме само на това, което идва от Чикаго. Тук имахме доклада Бове. Той е фундаментален доклад по тази тема. И нека да се спра също така и на правилното разпределение, честното разпределение на средствата. Каза се, че някои от фермерите получават много ниски средства – и преди, ако те са били 50% от общите им разходи, сега те стигат до едва до 25%, едва ли не. Именно за това считам, че доклада БОВЕ е най-фундаменталният документ в тази насока, който беше изготвен в близките а, години. Благодаря. И последният оратор. Господин Тауър. Благодаря, господин председател. Аз съм съгласен с господин Кампосино, че това е един централен въпрос от жизнено значение да дадем на земеделските стопани една справедлива възвръщаемост на техните разходи. Не трябва да стига до там, че е, данъчните постъпления да водят до това, че да се ограничават плащанията е, към земеделските стопани. Трябва да има справедлива възвръщаемост. Как? Чрез две мерки. Първо, като се промени законодателството за конкурентоспособността, да се даде възможност на меделските стопани да преговарят цените и да управ... също и ам, да управляват предлагането на техните продукти. Самите земеделски стопани да имат а, контролни функции, дори в рамките на някои кооперации. На второ място създаване на Агенция за надзор с следните е, цели. Да наблюдава пазара, да наблюдава цените и производствените разходи и да се създават коридори за определени продукти, където цените надвишават или са под този ценови коридор, или ако има намаляване или ам, увеличаване на производството, да се предприемат мерки. Когато има значително свръхпроизводство и това значи, че цените ще паднат под този ценови коридор, трябва да има интервенция чрез намаляване на запасите. Други въпроси. Според нас, сигурната мрежа няма да изпълни тези, цени, тези цели, защото интервенциите не са достатъчни. Относно дериватите на пазарите за суровини. Неправилните търговски политики могат да доведат до изкривяване на пазарните механизми. Трябва да спрем да субсидираме експорта на храни. Трябва да се предоговорят условията в рамките на Меркосур. Благодаря ви. Благодаря ви много. Сега ще дам думата на членовете на комисията. Девет души са се записали две минути максимум на изказване и уточнете към кого е адресиран вашия въпрос. Госпожа Магине се първат. Благодаря, господин председател. Благодаря на експертите. Да, мисля, че те всъщност отговориха доста ясно на нашите специфични въпроси. Първият ми въпрос е към председателят на ЕЛО. Корадо Пирцио Бироли относно а, нашата търговска политика и преговорите с Меркосур. А, мислите ли, че комисията е отговорна за това и какво евентуално а, смятате да се направи за бъдеще? И а, вторият въпрос, към който и да било от панелистите, а, имахме предишни механизми за стабилизиране на пазарите и в един момент поискахме да, да ги махнем. Но Ако трябва да избираме между старите, които знаем, и тези нови идеи за управление на риска и за пазарите на дериватите, кое ще бъде по-добре за вас като политическа, като инициатива за политика? Относно веригата на доставките и каква ще е добавената стойност от там. Това, което каза един, госпожа Фрюан, беше много ясно. Искам обаче да чуя малко повече за евентуалните решения. Как да дадем малко повече власт, малко повече сила на фермерите в производството, възможно ли е това без да вземем предвид другите действащи лица в веригата, как те ще реагират? И как ще имаме устойчива конкурентно способна земеделска политика. Мислите ли, че трябва да направим това, за да имаме е, безопасност на храните и едновременно с това да се справим с екологичния проблем и да останем в рамките за хранителната сигурност. И друг въпрос. Комисията мислеше да елиминира тези мерки за пазара, защото считаше, че нещата са добре. Но не мислите ли, че а, не отивате твърде далеч, като оставите само една предпазна мрежа и не бихте ли могли да направите нещо повече, освен нея? Благодаря. Благодаря. А, госпожа Гарсия Перес, за две минути. Благодаря ви, господин председател. При предишната дискусия всички се съгласихме колко важни са преките помощи. Мисля, че и сега ще се съгласим с това, че те не са достатъчни да гарантират устойчивото развитие на този сектор, трябва задължително да се включат инструменти за управление на пазара. Е, които малко се пренебрегват, както подчертаха някои от ораторите. А наистина тези инструменти трябва отново е, да се използват така, че да се гарантират справедлив е, доход. По отношение на цените на суровините и променливостта на тези цени, това е което се забелязва. Също така се взимат много бавно решения. Съгласна ли сте да се включат и механизми за бързо реагиране от страна на институциите, така че да може своевременно да се даде отговор в различни сектори, екопроизводството или други сектори? Обедена съм също така, че ораторите ще се съгласят с това, че реципрочността е основ, особено важен елемент. Ние трябва да включим в тази реформа всички аспекти на този реципрочен характер. Важно е да е, станат по-строги изискванията, стандарти, но ние трябва да сме способни да изискваме същото и от трети страни. Благодаря ви. Благодаря сега, Джеймс Никълс. Благодаря, господин председателю. Първо искам да отправя моите поздравления към експертите. Това е една много щекотлива област, която трудно подлежи на контрол. Как можем да постигнем по-голяма прозрачност? Говорим за колебания на цените и за ам, силата на супермаркетите. Всеки ми казва, че не изкарва пари, но някъде отиват тези пари. Как може да осигурим прозрачност и да видим какво се случва в а, поверигата? Какво да кажем? Ние имаме най-високите стандарти, най-високите ветеринарно и фитосанитарни изисквания. Много големи количества храна се а, вливат в а, Европа, но а, този, тези вносни храни не поддържат на същите стандарти, на които подлежат храните, произведени от нашите земеделски стълпани. Когато въведохме тази а, мрежа, тогава пазара стана по-стабилен, започна да се възстановява от своите най-низки нива. Не може ли а, парите да се използват а, за осигуряване на бъдещето за по-голяма доходност. Аз съм съгласен с тези, които направих коментари, свързани с СТО. СТО съществува и ние трябва да се изправим пред предизвикателствата, свързани с тази организация, както и с Меркосур. Как да очакваме производителите да произвеждат все повече храна за все по-малко и по-малко пари? Господин Фонтана. Е, Благодаря, е, господин Фонтана. Благодаря, господин председател. Благодаря на всички експерти, които днес отговарят на нашите въпроси. Да вземеш думата след Джеймс Тикълсън е, е много просто. Аз поделям много от неговите идеи. Е, наистина е, той засегна много важни въпроси, като нестабилността на цените и е, много стоки, които навлизат на, нашите, на европейския пазар на по-ниска цена, които нямат качествата на нашата продукция и освен това не спазват изискванията за опазване на околната среда. За това ви питам следното. Какво смятате по този въпрос? Не смятате ли, че вносната продукция трябва да спазва тези изисквания, които ние си поставяме за европейската продукция и по отношение на качеството и по отношение на околната среда. Още един въпрос. видях, че част от комисията, Европейската комисия, има значителни резерви по отношение на търговските аспекти, които да бъдат включени в ОСП. Аз мисля, че това е нещо много важно и а, така ще гарантираме а, а, конкурентна позиция на нашите производители. Благодаря, Изабет Егли. Благодаря, господин председателю. Благодаря на всички референти. Радвам се, че по време на първия кръг от дискусията ние сме на едно мнение, че имаме нужда от първия стълб. Обаче по време на първата сесия не беше казано много по екологичния компонент, който влиза в първия стълб. Къде да, каква да е ролята на този компонент? Това е много важен въпрос за нас. Относно пазарните мерки. Това, което беше казано Копа Коджака е много важно. Ние отидохме прекалено далеч в либерализирането на пазарите. Не отива ли комисията прекалено далеч също така? Какъв минимум от пазарни мерки трябва да бъде приложен, за да се изгради тази предпазна мрежа? Смятам, че намесите на пазарите са важни. Също контролирането на износа трябва да е важно. Дали тук става въпрос само за помощта за развитие? Можем да обсъждаме този въпрос. Ако искаме ам, да сме жизнеспособни, трябва да използваме тези инструменти. Искам да чуя мнението на другите експерти по този въпрос. Когато говорим за търговската политика, да, всеки един компромис е един допълнителен проблем за нас. Как можем да се справим с това? Каква е вашата позиция? Ето защо пазарните мерки. Ако а, казваме, че имаме най-високите стандарти, да, имаме най-високите ветеринарни и фитосанитарни стандарти. И смятам, че и тези неща трябва да бъдат обсъдени тук. Беше казано, че продоволствената ни сигурност е гарантирана. Това така ли е? Като видим проблема с производството на захарта, можем да видим колко бързо излизат слабите а, ни места. Важно е да има суверенитет на продоволствената сигурност. Беше казано, че хранителните продукти ще станат прекалено скъпи. Оратор е прекъснат. Извинете ме, Елизабет, но времето ви стече. Луиш. Um Благодаря, господин председател. Пазарът на селскостопанска продукция има своя собствена характеристика и собствени механизми на регулиране – и стабилизиране на цените. Е, та, но те носят вреда на потребителите и много често и също така и на а, фермерите. Тези характеристики отиват извън, извън параметрите на ОСП. И засягат директно финансовите мерки, и е, много често по тях разискват е, големи международни общности, като Г20. Но ние трябва да се съсредоточим върху това как да осигурим достатъчно храна за Европа. Но, може би, все пак не трябва да забравим всички измерения на е, земеделското производство. За да постигнем целите на ОСП, единственото, което можем да направим е да излезем извън нашата общност на политика и да започнем да координираме политиката си с други международни организации. Виждаме проблеми с цените на хранителните продукти, има финансови спекулации с тях. Това е всъщност виновника за голямото повишаване на цените на хранителните продукти. И ако погледнете повишаването на цените, то е някъде около 50%. И самите дистрибутори са виновни за това. Мисля, че ние едва ли не сме измислили полурешение заради нашия ограничен подход. И накрая ще се окажем без никакво решение, в крайна сметка. Ораторът е прекъснат. Мишел Дантена, на парола per минути. Благодаря, господин председател. Аз също благодаря на ораторите. Имам три бележки и три въпроса. Когато говорим за обща продоволствена политика, имаме предвид хранителен ресурс. Когато говорим за ОСП, имаме предвид продукция. и наистина това са основните принципи на тази политика – е, хранителния ресурс на тези 500 хиляди европейци, които живеят на територията на ЕС. Втората ми бележка е, правя, защото никой до сега не го отбеляза, 3% годишно увеличение е, се регистрира всяка година, се говори за западащ пазар. 80% от продукцията се реализира на пазара на географския регион, в който е произведена. И последна констатация, трябва ли, както някои е, искат това, е, да се въведе двойна политика, която прави разлика между това, което се произвежда и се реализира е, в същата зона или извън нея – и втория въпрос, според вас, как трябва да бъдат управлявани запасите и от кого? А, кой и как трябва да бъде възнаграден? И още един въпрос. Представителя на АРК 2020 каза, че когато се увеличават цените, трябва да се увеличи и производството. Когато падат цените, да падне и производството. В селското стопанство трябва 9 месеца, една година, понякога 3 години, за да се създаде а, малко стопанство и то да произвежда определено количество. Благодаря, Мишел. Съгласни ли са нашите експерти, че сега сме изправени пред ситуация, при която а, липсата на финансови механизми и на ясни механизми а, ще ни доведе до там, че ще премахнем отглеждането на кокошки носачки в клетки и това съответно ще на, попречи много на земеделието в Великобритания. А, и не мислите ли, че едно яйце без печат за примерно качествено производство ще доведе до измами? А сега а, все повече се говори, че ще се слагат такива печати, когато а, не се, когато кокошките са отглеждани при качествени условия, не в клетки. Но унгарското председателство сега иска а, да отпуска 411 милиона хиляди евро за неща, които не са толкова важни. Но а нищо друго не се прави. Британските дънакоплаци са ам, страшно недоволни да отглеждат, примерно, да спонсорират, примерно, отглеждането на, Унга... на кучета в Унгария. Благодаря. Сега преминаваме към края на дискусията. Последния оратор. Estoy totalmente de acuerdo que con lo que ya se ha dicho, que la tendencia que hemos tenido en los últimos años de... Благодаря. Да, е, тенденцията, която е, наблюдаваме от няколко години, намаляване на интервенционните помощи, може би това допринесе и до по-голяма нестабилност на цените и несигурност за производителите. За това бих е, искал експертите да ни кажат дали е достатъчна сегашната предпазна мрежа, дали тя не трябва да се е, увеличи. Е, спомена се и доклада Бове, наистина един от най-важните, разгледани от нашата комисия. Имаше и значителен дебат за млечния сектор след е, кризата и създаването на група на високо равнище така че да бъдат гарантиран дохода в този сектор. Въпросът ми е, смятате ли, че е възможно тези заключения да обхванат и други сектори? И как готови ли сте да подпомогнете подобен подход? След кризата през 2008 година видяхме, че някои от спекулиращите са сменили сектора – и е, са довели до увеличаване на е, цените на суровините. И господин Саркози е, предложи в рамките на Г-20 регулаторни инструменти, подобни на тези за финансовите пазари. Мислили ли сте по тези въпроси? Какво смятате за това актуално предложение? Благодаря ви. Благодаря ви много и Две минути за отговор от панелистите, госпожа Фрилан. Благодаря ви. Ще се опитам да отговоря на многобройните въпроси. Един въпрос беше свързан с това дали търговската политика трябва да бъде обвързана с ОСП. Да, смятам, че преработвателната промишленост също трябва да бъде включена, нещата трябва да бъдат обединени, трябва да бъде включени не само търговските аспекти, и социалните, екологичните и така нататък в рамките на Европейския съюз. Въпросът свързан с влиянието, с което разполагат супермаркетите в хранителната верига, ние се опитахме да въведем определена прозрачност. Когато говорихме с партньорите ни по хранителната верига, има изследвания от държавите членки и независимо от краткия срок, ние получихме 600 отговора на това проучване от малки и средни предприятия от хранително-вкусовата промишленост. Те всички страдат от някакви несъответствия на пазара, от несправедливи а, условия и на, а, изкривяване на конкуренцията. Правни експерти проверяват тези въпроси, ще има партньорски проверки и ние ще изготвим това е, изследване и проучване през март. Може да следите за неговото публикуване. Относно стандартите в Европейския съюз, смятам, че е е трудно да се отговори по отношение на справедлив... справедливостта. От една страна очаквам от общността и от а, хранително-вкусовата промишленост, да изпълнява стандарти. Разбира се, аз съм подкрепа на тях, но ако не, те не се прилагат извън Европейския съюз, тогава нещата нямат смисъл. Ораторът е прекъсан. Сега Парло Бруни. Благодаря ви, господин председател. Въпросът, който беше зададен от много депутати. Много е свързан с търговската политика. Говорихме за Меркосур, за кожика отговорът е ясен. Институциите трябва да имат смелостта да бъдат по-предпазливи защото селското стопанство не може да продължи да плаща за всичко, така както беше през изминалите 20 години. И един от начините да постигнем това е да кажем, че хранителните продукти, които идват в Европейския съюз, трябва да имат абсолютно същите качествени характеристики, както екологични стандарти, така и проследяемост. Иначе да не бъдат допускани. Ние трябва да бъдем по-стрикни, за да защитим за бъдеще европейските фермери. А, що се отнася до прогнозата, която се направи до 2050 година, ще имаме нужда да увеличим нашето производство по не 70 пъти. А, процента, извинете. И не става въпрос само за количество, но и за по-добри качествени стандарти. И съвсем честно казано, европейските фермери са на най-високия възможен стандарт. Ние трябва да запазим това качество и трябва да продължим дебата. Всички европейски институции трябва да участват. Мисля, че селското стопанство може да бъде още по-важен елемент от дебата между европейските институции. Да се набрегнем повече на различните сектори. Например, ният първичен сектор а, на първичните суровини, на, които, на който се базират всички останали. Мисля, че е, всички, че Лисабонския договор ни дава тази възможност. Благодаря. А сега госпожа Савини. Алло. Е, като е, гледаме какво се случва на място, наистина се стигна твърде далече в либерализирането на пазарите и днес е много важно и за все повече политици това е в сила да се даде отговор на тези проблеми. Със сигурност в рамките на Г20 ще бъдат обсъдени част от решенията, също така и в други форуми, други посоки, не само в Генерална дирекция селско стопанство или парламентарната комисия, но ясно е, че в рамките на ОСП не можем да приемем толкова малко място да се отделя на пазарните инструменти. Така че в първия стълб този въпрос е, трябва да заеме достойно място. Трябва да се направят предложения, е, така че да не се стига до е, бюджет ограничен е, до 2 до 5% от общия бюджет. Е, това не е достатъчно. И това трябва да се вземе предвид и отново да се включат в е, политиките в сферата на селското стопанство и да не се включат във втората, втория стълб при застраховките, където ни има мястото. Важно е също така комисията да може да реагира, да откликва бързо и трябва да се работи в тази насока трябва да се е, следи и е, ситуацията по цялата верига, да има прозрачност. По отношение на организацията на производители, това може да има известна полза, но е, общо взето тези производители имат малко власт, защото може да се ограничат само в едно в една производствен орган. Господин Спан има думата. Благодаря, господин председател. Да, глобализирането, либерализирането, тези теми е, бяха обтегнати до крайност. Да, светът си беше хубав преди и трябва да си остане такъв и за в бъдеще. Не става въпрос за това. Трябва да се адаптираме към промените. Има експерти, ние също тук сме експерти, които дават много бързи отговори е, и те заместват Е, доказаните инструменти, доказали се на практика инструменти, 1,2 беше цената на прасето, на свинското, днес 1,6, утре нещо друго, днес говорите за млекопроизводство, други за, утре за нещо друго. Нещата не могат да функционират така. Тук Същевременно се прави един а, балон а, в, в сектора на движимите имоти, от друга страна се казва, че се премахват а, млечните квоти. И а, когато платя на бензинстанция за отида на туалетната е, е толкова, колкото а, плаща, се плаща на производителя на мляко за неговото производство. Това трябва ясно да се подчертае. Нека да си припомним какви са истинските ни цели. Ние произвеждаме а, хубави продукти и нека да продължим в бъдеще. Не искаме да м, унищожим околната среда, искаме да запазим нашата природа. Но производствените условия се променят толкова бързо, че а, 18% от млекопроизводителите фалираха миналата година в а, моя избирателен район. Искам да знам каква е ситуацията в България и Румъния. И виждам, че ситуацията е различна. Имаме нужда ам, да се заемем с тези проблеми и да имаме една едина реакция на тези проблеми. Не може нещата да се променят от днес утре. Ние искаме дългосрочно да се осъществи тази адаптация. Имаме нужда от нови инструменти. Ораторът е прекъснат отново. Благодаря, господин Спан. Сега би роли. Благодаря. Мери говори за а, комисията и Меркозио. Това е политика. И мисля, че по принцип се дават големи обещания, а оценката на въздействието е напълно недостатъчна. Какво да направим? Мисля, че приоритета е да а, говорим с СТО защото двустранните споразумения са всъщност много дискриминационни, така да се каже. Имаше един семинар в Европейския парламент с много малко европейски депутати на него по този въпрос. Прозрачността не е достатъчна. И мисля, че веригата е много бавна, много дълга. Твърде много хора всъщност са намесени вътре. И политиката по конкурентоспособност не е адаптирана за да подобри тази верига. Мисля, че трябва да помислим такъв случай и по политиката по конкурентоспособност, за да си помогнем. Относно нестабилността на, финансов... на, на хранителните продукти, на цените им, ми те зависят от финансовите пазари, а финансовите пазари са нестабилни. И въпросът Другият въпрос е свързан с качествените стандарти, с околната среда но ние не можем да наложим тези стандарти на другите държави извън Европейския съюз, поради простата причина, че те не се подчиняват нашите закони. И ако, но пък можем да евентуално да ограничим вноса. Трябва да внимаваме за реципрочност. В случая с Меркосур е ясен случай. Можем да кажем, ако внасяме такива продукти и знаем, че тези продукти а, означават, производството на тези продукти означава, примерно, унищожаване на а, тропическите гори, ами можем да не ги приемаме. Да, ние тук се залъгваме само, че правим нещо. Всъщност няма никаква намеса, много инструменти, само се предлагат, но мисля, че трябва и да ги приложим на практика. Благодаря. И сега заключение господин Дауер. Благодаря го, господин председателю. Беше казано, че трябва да видим кои са другите играчи в хранителната верига и също така се зарадвах да чуя, че ще вземат предвид договорните практики. Обаче тук има един проблем, който се подценява и който не беше споменат, който е свързан с излишното разхищение на храна. Голяма част от продукцията се разхищава. И трябва да видим, че има различни места в хранителната верига, където има такива проблеми. Има търговски практики, които довеждат до такива аномали в хранителната верига. Фактът, е, че по време на консултациите беше казано, че хората са загрижени за качеството на храните, за околната среда, състоянието на земеделските стопани. И това беше изразено в начина по който потребителите купуват храна. Ако потребителите са информирани за това какви стандарти са спазени, що се отнася до европейски продукти и вносни продукти и, и всъщност и колко получават земеделските стопани като доход, тогава нещата могат да се променят и да се създаде една директна връзка между земеделските стопани и потребители. Това може да стане в едни регионални хранителни вериги. Също искам да подчертая възможностите, свързани с обществените поръчки. Местните а, управи могат а, да създадат такава тенденция да се купува директно от а, производителите, да купуват висококачествени храни. Те не трябва да използват най- най-ефтините храни и по този начин се довежа до едно много добро поведение в хранителната верига. Благодаря на всички. Сега преминаваме към последната част от нашето заседание развитие на селските райони. Сега отново ще прочета три въпроса и ще помоля нашите панелисти да ни отговорят в рамките на три минути за всяко изказване. Господин Лош ще замени председателя на е, КОЖК. Първият въпрос е, е кои е, са най-добрите възможности за оценяване на европейско и национално ниво, целите и приоритетите за развитие на селските райони, насочени към административно упростяване. Втория въпрос – какво смятате по становището на комисията – заплащанията за области с специфични природни ограничения. Какво смятате за засилване на другите аспекти, сближаване, изследователска дейност? Първият оратор, 3 минути. Господин Долар, благодаря, господин председател. 135 милиона души обитават селските райони т.е. голяма част от европейските граждани. Тази, тези територии а, е, имат нужда от повече жизненост. Някои от тях са наистина силни, но други са отслабени. И а, е, техните качества залязват. А много от регионите имат културно наследство и също така е, селскостопански качества от висока стойност. Именно за това ние призоваваме за ренесанс на селско-стопанските райони. Това е по втория стълб. Но също така и в тясна връзка а, може да се осъществи сътрудничество с други европейски фондове. И а, искаме сега да видим как ще бъдат изградени приоритетите за бъдещата програма за добавена стойност. И как точно ще се осъществи ефективната връзка между европейските фондове за селскостопанско развитие, за риболовна политика и структурните фондове. Комисарите Чолос Дамалак и Ендо, също така и президента на комисията Баросо предложиха е, нов подход, който да включва смесена стратегическа, обща стратегическа е, рамка за тези фондове. Ние подкрепяме тази идея. И ако се счита, че е, на това европейско ниво ние можем да обединим, да впрегнем всички средства и да упростим процедурите, мисля, че не се може да има резултата. На европейско ниво можем да имаме обща европейска политика рам, и рамка за петте фонда, за които говорих. Тези фондове обаче трябва да бъдат напълно хармонизирани едни с други. И От своя страна, всеки регион трябва да произведе своя малка стратегическа рамка в рамките на тази голяма рамка, която отговаря на неговите специфики. И за тази цел трябва да се базираме на различни национални партньорства. Партньорства между частните и държавният сектор. И да се развият нови стратегии и да се използват всички възможни финансирания на национално и, и европейско ниво. Само така ще имаме една успешна а, политика. След това трябва да подсилим научно-развойната дейност. Иновациите, които да са свързани с промените в а, селскостопанските райони и с така нареченият ренесанс на земеделските региони. Благодаря. Корадо Пирцобирли. Съвсем накратко. Трудно е за италя... един италянец да е кратък, но аз ще се опитам. Трябва да има цели, които да бъдат а, поставени. Комисията прави процедурите много сложни за администраторите и също и процедурите за кандидатстване са осложнени. Трябва да се положат усилия за упростяване на процедурите. Ние знаем, че мерките в ОСП трябва да водят до довеждане до постигане на целите и след това да се прави оценка на постигнатото. Трябва бързо да се получаваме от опита си в рамките на Европейския съюз. Трябва да има минимални нива на утежняване върху разходите. Ние подкрепяме един нов подход, който ще включва нови стратегически цели на европейско ниво, ще изисква от държавите членки да определят как тези условия ще бъдат а, приложени на национално ниво и да се даде възможност на земеделските стопани да произвеждат по, по най-економично ефективния начин, удобен за тях. Тези мерки няма да, няма да могат да се прилагат, ако фермерите не смятат, че те са ефективни за тях и че са изгодни. Ние не можем просто да действаме чрез разпоредбите и да кажем, че тези разпоредби трябва да се изпълняват. Всичко е свързано с разходи. И въпросът е дали ще бъдат приложени или не. Ние трябва да ам, съвместим а, разпоредбите с стимулите и тогава това ще е важно за земеделските ни стопани. Благодаря. Корадо, сега дам думата на госпожа Савини за 3 минути. Благодаря, господин председател. Отново мисля последния въпрос да започна. Сътрудничеството между различните фондове. Смятаме наистина, че е важно да има съответствие между различните цели, да има взаимодействие и ефективност между фондовете. Важно е също така да се възприеме териториален подход, така че различните субекти да могат да обсъждат съответните въпроси, местните власти, земеделските стопани, както и тези, които се занимават с въпросите на околната среда, така че да има съгласувано действие, така че да се откликне на предизвикателствата. Основните въпроси тук, които сме подчертавали по друг повод, е локализирано земеделие, качествено и за да се насърчава качеството, трябва да се възприеме дейност по отношение на търсене на методи за обучение и е, производство, което да е, зачита околната среда. При териториален подход можем да дадем по-добър отговор на очакванията на различните партньори, на е, училищата, населението, всичко, което може да допринесе за по-здравословно хранене на младежите и да развие местното производство. Важно е да се насърчават връзките между селото и града, така че да се преодолее този разрив между различните зони, градски и селски града да разбере по-добре какво се случва в селските райони, как действа хранителната верига. И това замеделие в някои държави може да придобие нови дялове на местните пазари, 50 до 70 от е, стоките, които се продават в е, хипермаркетите, много често идват от други държави. А, а при а, е, променен подход а, може да се използват класическите вериги, но да се благоприятства продукцията на местните производители. И наистина важно за нас е бъдещата ОСП да бъде съобразена с многобройните производители а и с очакванията на гражданите. Благодаря ви. Благодаря. Сега на председателя на КОПА давам думата. Благодаря, господин председател. Относно приоритетите за развитие, подкрепяме комисията за изграждането един екип, който ще занимава с иновациите, климатичните промени и други. Но има и нещо друго. А именно, че трябва да насърчаваме един конкурентоспособен и честен, справедлив бизнес в земеделската област. Например, ако има две е, фермери, две ферми с еднакви нужди за подобряване, е, но мисля, че финансирането трябва да зависи от спецификите на региона и от екологичните изисквания. Трябва да имаме една стратегия, която да се базира както на спецификите на този регион, така и на екологията и това за всички държави членки разбираме подхода от този, е, разбираме ползите от този подход и знаеме, че е много трудно да се прави справедлива оценка. Например, за а, опазването на хабитатите, например, а, казва се, че някакви птици си правят гнездата някъде, трябва ли, как трябва да се процедира. А, това също ще се вземе предвид и трябва да остане по втори стълб. И аз лично се е тревожа от някои документи, които бяха представени скоро от комисията. Комисията говори за плащанията по стълб едно. Не знам точно как ще стане това финансиране, защото тези плащания бяха плащани, в смисъл имаше плащания за 10, а, имаше плащане на 10 евро за хектар. Не мисля, че ще успеем да продължим така. А, трябва да има повече съгласуваност между мерките по ОСП и също така а, други а, проблеми, свързани с а, влиянието върху територията. И мисля, че не се трябва да осигурим регионална съгласуваност по втори стълб и а, по този начин да допринесем за развитието на селските региони, дори и примерно с а, а, горското стопанство, което малко като че ли е занемарено. И мисля, че най-добрият начин да помогнем на, на земеделските стопани е да направим повече на научно-развойната дейност, защото само така те ще се справят с новите предизвикателства, свързани с климатичните промени и околната среда. И едновременно с това трябва да останат конкурентоспособни. способни Комисията ни обещава, че новата програма на Европейския съюз ще се справи с тези предизвикателства. Но ние трябва да сме сигурни не само, че ще има такава научна развойна дейност, а че тя ще отговаря на изискванията на земеделските стопани и че, те, и че ще има практическа приложимост. И ако е, тези фермери не работеха в селскостопанските райони, оратор е прекъснат. Парола президенте Спана. Благодаря, господин председателю. Да, всички сме за една система, която обхваща двата стълба, политика, която доведе до развитие на селските райони. Относно развитието в други, другите структурни политики, политики. Там също са необходими мерки. Трябва да се вземат мерки, свързани с инфраструктурата и да бъдат свързани големите градове с селските региони. Когато говорим за политиката свързана с селските региони, говорим за регионална политика, и е, всички тези политики трябва да бъдат обединени. Не трябва едната да се развива за сметка на другата и е, части от е, европейското население да бъдат поставени в неравностойно положение. Има нужда от е, силна политика и ето защо. Ние сме за това да има по-тесни връзки между отделните служби на комисията, да се определят и да се обвързат отделните цели, свързани с тези политики и да се постави акцент там, където е необходимо. Трябва да имаме една голяма европейска структура, да използваме е, общи инструменти. Ние не искаме да сме губещите. И в този случай ние сме против един фрагментиран подход. Относно научно-изследователската и развойна дейност, да, трябва да инвестираме в, в, в тях. Целите на ОСП трябва да бъдат обвързани с научно-изследователската и развойна дейност за научните изследвания има много поле за действие и много материал за проучване. Има един документ, който сме изготвили, може да го разгледате. Едно нещо трябва да е ясно. Земеделието трябва да бъде подпомагано най-вече чрез стълб, първия стълб. Трябва да бъдат определени мерките и показателите. Селските региони имат нужда обаче и от втория стълб и те ще бъдат подпомагани в рамките на този стълб. Заетостта и образованието трябва да са част от втория стълб. Bene. Adesso... Отлично. Сега ще преминем към последната дискусия, последното разискване членове на комисията. Благодаря на нашите експерти. За депутатите времето за изказване е две минути, но председателят пропусна един от експертите. Последният панелист пропуснахме. Да, госпожа Фруен. Благодаря, господин председател. От една страна, политиката за развитие на селскостопанските райони а, включва пакет от мерки, а, като например увеличаване на конкурентоспособността и устойчивостта на хранителната верига. А, но от друга страна, развитието на тези мерки означават, че трябва да помислим да не как да не, да не нарушим равновесието на единия пазар. Поддържането на общият пазар трябва да бъде основният принцип за бъдещата ОСП. Вторият стълб включва ценни мерки за увеличаване на конкурентоспособността в веригата, например инвестиране в нови е, селскостопански технологии, модернизация, насърчаване на познанията, е, обучение на хората, е, схеми за подкрепа на тяхното обучение. Това са все добри мерки. Ние всички се радваме да видим комисията да иска да управлява тази политика чрез налагане на един подход с стратегически цели. Мисля, че това е правилният подход. И относно подсиленото сътрудничество а, с другите политики, както вече казах и преди, и комисар Чолус го каза, той си да сътрудничи с комисаря по научно-развойната дейност, а, по научно-развойната политика на ОСП. Това е много важен елемент и мисля, че трябва дори да отидем по-далеч и да говорим и с комисаря Дали и с, за потребителите и комисаря Дегухт за търговските политики, а също така и с комисаря по енергетиката, защото тук се спомена биогоривото, други възобновяеми енергийни източници, а с костопанската политика трябва да има като първична цел все пак осигуряването на храната в Европа. Но със сигурност можем да подкрепим иновациите и ОСП и научно-развойната политика на Европейския съюз трябва да вървят ръка за ръка. Ще изпратя тук. Благодаря. Благодаря. Извинете ме още веднъж, казва председателя. А сега вече започваме а, нашата дискусия. Ще дам думата на госпожа Полсен. Благодаря. Аз ще започна от края. Когато говорим за селски региони, ясно е, че се нуждаем от подпомагане, но трябва да, бъде да бъдат подпомогнати инвестициите. И смятам, че едно сътрудничество между структурните, кохезионните фондове и втория стълб са необходими. По рисковия капитал особено трябва да бъдат взети мерки по отношение на селското стопанство. В моята община, тя е по-голяма всъщност от Люксембург, 10 000 граждани наброява. По-малко от 100 дни са тези, които дават възможност за работа на полето и 500 км до млекоцентралата. Дали това може да бъде прието като област с специфични природни ограничения или зона в затруднение, не знам. Но важното е да се работи за това да се създадат местни областни пазари, с съответната логистика и инфраструктура. Не става дума да се подкрепят селските стопанства, а да има структура, която дава възможност всяко едно стопанство да се развива. Благодаря. Благодаря, госпожо заместник председател. А сега Елизавет Кьостингер. Благодаря, господин председателю. Аз съм от Австрия, една държава, а, в която има една малка структура на земеделските стопани. Там се развива програмата за развитие на селските райони. Тази структура се прилага в планинските региони и в регионите в неравностойно положение. Искаме да увеличим производителността на селското стопано с 30%. Комисията в своето съобщение обръща внимание на регионите с специфично положение. Как оценявате ролята на първия стълб в тази насока? Какво смятате за проблема, свързан с застаряването на земеделските стопани? какво ще се направи в крайна сметка за решаването на този проблем. Има държави, които залагат, които са скептично настроени към втория стълб, къде има възможности да има едно поетапно прилагане на тези мерки. Трябва да има разграничаване между не трябва да има разграничаване между първия и втория стълб ние трябва да подкрепим едно конкурентоспособно и жизнеспособно земеделие. Без целеви мерки няма да се постигне успех. Благодаря ви. Саба Сандор Табажи, а те ла парола. Грация, Presidente. Omio, videk fejla ste Благодаря, господин председател. Що се отнася до развитието на селско-стопанските райони, има проблем с хармонизацията на регионалното развитие и е селско-стопанската политика. Въпреки, че Унгария се присъедини към Европейския съюз преди повече от 6 години, все пак това селскостопанско развитие е голям проблем за новите държави и членки, особено държави като Чешката, като като Кипър, Словения и други. И големият проблем е, че в тези региони има а, голяма безработица. Няма достатъчно инфраструктура, така както вече беше споменато. Има проблеми с пътищата и с развитието на а, селската инфраструктура. Това са все спънки пред нас. Така че за следващият период, за след 2014 година, е една диференцирана а, ОСП трябва да влезе в сила, за която да взима предвид спецификите и проблемите на тези региони и да насърчава една система, която да е благоприятна за околната среда, и да се използват специфични машини и специфични, примерно, посеви, за да не се накърняват хабитатите. Така че разликите между държавите членки трябва да бъдат взети предвид, когато става въпрос за селскостопанско развитие, защото, например, това е проблеми на а, Унгария и на Португалия и на много други държави членки нека да имаме диференцирана политика относно селско-стопанските райони. Благодаря. Господин Хойслинг, да. Жалко е, че всички говорят за първия стълб и много малко за втория стълб. Знаем, че а, формирането на политиката може да стане само въз основа на втория стълб. Обаче има някои важни въпроси, вързани с първия стълб относно поощряване на конкурентоспособността в земеделието. Имаше допълнително данъчно облагане в този сектор и стана така, че имаше загуба на работни места, вместо да се създадат такива. Малките структури не бяха поощрявани, подпомагани и бяха унищожени. Трябва да има реструктуриране и прехвърляне от втория към първия стълб. Трябва акцента да се постави и върху подпомагането на регионалните хранителни вериги и създаването на добавена стоеност на регионално ниво. В бъдеще трябва да запазим в центъра на вниманието си заедостта и създаването на работни места. Относно архитектурата с стълбовете, трябва да остане такава каквато е – в първия стълб има екологичен компонент и тогава стои въпроса как ще подходим към втория стълб, къде ще поставим акцента на тези мерки. Там също се поставя въпроса дали да не поставим подхода лидер на предно място. Това е една програма, иновативна програма за развитие на селските региони и също На трето място, въпросът ми беше зададен с финансирането. Не можем да си позволим а, много стопанства, които а, са добре функциониращи, а, да не бъдат подпомагани и да а, фалират. Трябва да видим а, какви средства трябва да а, бъдат представени от бюджета и какви от а, националните хазни. Благодаря, господин Хаслинг, А сега давам думата на госпожа Брита Раймерс. Благодаря. Финансовата и економическа криза остави своите следи във всички държави членки и а, е, оказа влияние върху бъдещите решения, в това число и решенията свързани с ОСП. Мерките, свързани с втория стълб, ще доведат до това, че много региони ще бъдат изключени а, от схемите за подпомагане. Ето защо трябва да има едно преструктуриране на този стълб. Как може вие, вие всички да предложите нови альтернативи за един нов тип съфинансиране? Так, Брита. Е, бро... Благодаря, Брита. Благодаря за това, че спазва времето. Иначе веднага ще прекъсвам. А сега Войчих има думата. А, и още нещо. Не успявам да произнеса фамилното име на Войчих, така че моля да ме извините. Оленичка, прего. Оленичка ми е фамилното име. Благодаря. Дискутujemy mm, о programie rozwoju obszarów wiejskich. Ja Благодаря. Тук говорим за програма за развитие на селските райони. Може би просто трябва да помислим и как да подобрим вече съществуващата. Поне до сега тя се съсредоточава върху технологическите модификации и а, увеличаване на качеството на производството. А, мисля, че трябва също така да помислим и а, какво представлява това сега. Това означава, че, е, например, в Полша тази програма имаме по-малко производства, по-малко ферми спрямо броя преди няколко години. Така че най-важното е да посочим, как, да си видим, да идентифицираме целите, които искаме да постигнем. Сега се оплакваме, че има по-малко ферми, по-малко работни места, следователно, но от друга страна пък всяко евро, което се харчи за програмата за развитие на селско-стопанските райони, всяко действие, включително и действията по опазване на околната среда, всъщност допринася за това да има по-малко работни места в земеделието, в селското стопанство. Не, мисля, че това лесно може да бъде изчислено. И няма кой знае какви съмнения. Например, ако искаме да инвестираме в залесяване, това значи, че ще вземем част от земите на селените, на съскостопанските производители и ще намалим съскостопанското производство. Така че нека да спрем да се оплакваме а, за това, че има по-малко заети в а, селското стопанство може би е, по-скоро трябва да направим това, което днес казаха, а именно повече сътрудничество между а, програмите за развитие на сълкостопанските райони и научно разбойната дейност. А, може би трябва да развием също така повече и социалните дейности, например образование. Защото там все още има какво да се прави. Благодаря. Урике Родост има думата. Благодаря, господин председател. Селските райони и земеделската политика са, в, са тясно обвързани. Те има редица предизвикателства в тези области, измененията в климата, биоразнообразието и застаряващото население. Въпросът ми е какво иска да направите, е, за да, се противо, за да противодействате на проблема с застаряващото население? Как искате да организирате образованието и обучението и как искате да върнете отново хората в селските региони? Също така стои а, е, на дневен ред и дебата за обществените блага. В тази връзка се обсъждат измененията в климата, биоразнообразие и така нататък. В новата ОСП какво ще е мястото на тази тема? Дали в, и на този сектор в първи или във втория стълб? Искаме ли развити селски е, райони? Дали те да бъдат е, в. Е, рамките на земеделската политика или регионалната политика, е, тогава трябва да има прехвърляне от е, втори към първи стълб. Благодаря на всички. Преди да дам е, отново думата на докладчика, ще помоля експертите, ако желаят да се изкажат, могат да направят това в рамките на една минута. Господин Уолш. Благодаря, господин председател. Съвсем малка забележка по развитието на земеделските райони. Ако фермерите не са там, а... няма да има кой да взима средствата по втори стълб. А, мисля, че не можем да правим големи прехвърляния между първия и втория стоп. Относно младите хора, които трябва да се върнат в селско-стопанските райони, да, това е жизненно необходимо, защото има бъдеще в селското стопанство. Е, и, но трябва да го покажем това на младите, че те ще са способни да живеят от тези пари, които получават от производството си и да отгледат семейство. Така че ако хората не получават никакви печалби от живота си там, съвсем нормално е тези райони да опустеят. И това ще е основният ни проблем. Нека да запазим а, стълбовата структура на ОСП. Благодаря. Корадо Пирцибироли. Um, uh, Благодаря. А, мисля, че а, е, това, което комисията предложи е доста сложно. А, мисля, че трябва да бъдем по-рационални и да не наричаме тези региони по, по бедни райони, недоразвити райони. Напротив, това са райони с много голяма добавена стойност относно съвместното финансиране, е, мисля, че то трябва да бъде приложено гъвкаво. Иначе ще загубим да едва ли не цяла източна Европа, т.е. ще загубим целият втори стълб. Трябва да на всяка цена да продължим. Относно липсваща инфраструктура, ще кажа, че е, по този въпрос работят регионалните фондове и имаме нужда от такова сътрудничество. Без регионалния фонд, без инфраструктурата, ние никога не можем да направим реформата. И имаме също така нужда от реформа върху технологиите, новите технологии и научно-развойната дейност, например биогоривата и други. Благодаря. Благодаря, Корадо. Госпожа Савини. Накратко ще се върна на зоните, на области с специфични природни ограничения това, което се предлага, няма да има никакъв ефект, ако не бъде придружено с съответните финансови мерки. Тоест, ако само се увеличи размера на тези зони. А що се отнася до двата стълба, това разделение е малко изкуствено според производителите. Важното е обаче да няма противоречие между целите по първия и по втория стълб не могат да бъдат елиминирани производители от първия стълб, втория да предвижда мерки за насърчаващи тяхната дейност. А ние можем само да подкрепим, че целта е да се запази това население, тези производители. Благодаря много. Само две неща искам да спомена. Зарава се, когато заместник председателя се спомена местните и регионални пазари, защото в Европа няма само единен пазар, а има и редица малки регионални и местни пазари. И те съставляват голяма част от търговията и те имат голямо влияние и въздействие върху развитието на селските региони. Някой спомена, че трябва да се сложи акцент върху програмата Лидер. Аз смятам, че акцента трябва да се постави върху партньорските връзки. Европейския съюз е горд с инициативата Лидер и това, което се случва с нея, но а, в много отношения програмата не се използва така, както би трябвало трябва да има по-голяма гъвкавост, трябва да има много повече средства, трябва правителството да се възползват от техните делегирани правомощия. Благодаря на господин Долар. Следващия урата. Благодаря. Съвсем набързо. По двата стълба. А, мисля, че трябва да запазим и двата стълба, поне от наша гледна точка. Те ще имат важна роля за устойчивостта на европейското селско стопанство. Второ, относно иновациите, инвестициите в подобни са много важни и също така прехвърлянето на познания, а, и инвестициите в инфраструктурата. тук ОСП трябва да сътрудничи и накрая Първовичната роля на а, производителите. Комисията подчертава, че тяхната роля е да произвеждат храна. Но а, това не бива да означава, че трябва да се ограничи само до там. Благодаря. Бене, грация, сеньора Фривин. Благодаря, госпожо Фривин. Има ли други желащи да вземат думата? Не. Благодаря на всички експерти. Благодаря на всички, които взеха думата днес, на всички депутати и скъпи Алберт Дес, давам ти думата за заключения да, сега. Благодаря. vielen Dank, Благодаря ти, Пауло. Благодаря на експертите за техните становища. Благодаря на всички колеги за въпросите, които те зададоха. Искам да благодаря и на председателя Пауло за това, че той а, много добре организира изслушването. Съвсем набързо темите, които бяха засегнати. Преките плащания. Направих си много записки. Почти всички са на едно мнение, че ние трябва да гарантираме продоволствена сигурност за милиардите а, граждани. Също а, беше стана въпроса за запазване на работните места. Обаче аз искам да кажа, че никога не съм говорил срещу социалните аспекти. Може би има някакво недоразумение. А, също и управлението на земеделските земи, както и справедливо разпределение на средствата. Но не, аз не получих никакво предложение, което да включа в моя доклад, но все пак имам още няколко дни на разположение. Относно намаляване на бюрокрацията, да, всички споменаха тази дума и е добре да се приложи тази идея на практика от, относно ОСП. Всички сме на едно мнение, обаче имаме нужда а, от гъвкавост по отношение на големите различия в държавите членки. Бяха споменати местните регионални пазари. Това показва, че не всичко а, може да се регулира на 100% от Брюксел. В, в доклада ще взема предвид различията между държавите членки а, и да се стигне до ренационализиране обществените блага, активните замеделски стопани, тези теми бяха засегнати, малките замеделски стопани, смятам, че за тях имам едно разумно предложение и всъщност те трябва да бъдат определени като такива в съответната държава членка. Очаквах отговор на на разпределението на средства между първи и втория стълб. Там съществуват най-големите проблеми, според мен. Ако една част от плащанията бъдат пренесени от първия във втория стълб и там да се финансира, да се финансира екологичния компонент, и по този начин ще имаме повече гъвкавост между първи и втория стълб. Означава едногодишни мерки, по-малка гъвкавост, нови контролни системи. Това вече го има във втория стълб. И къде е проблема всъщност, когато съфинансирането за земеделските стопани вече съществува. Да се ограничат колебанията на цените. С друга тема за Меркосур. Днес имам резултатите от гласуването в комисията Агри. Беше гласувано с голямо мнозинство да бъде призована комисията да спре преговорите. Ние сме на мнение, че следващите споразумения трябва да се сключват на ниво СТО, а не на двустранно ниво. Едно е ясно. Мога да напиша най-добрия доклад и комисията и парламент, съвет и парламента да гласуват един този добър доклад, но ако а, по време на, на преговорите а, се загърби всичко това, което сме свършили тук, нещата нямат смисъл. Относно колебанията на цените, не виждам друга система, освен системата, че трябва да има запаси от зърно. Десет ми, 10 милиона зърно в запас. Това означава по 20 кг зърно на човек. Това означава по определен брой а, хлябове на човек. И всъщност кой ще а, поеме разходите, когато цените паднат и производителите не могат да покриват разходите си. Трябва а, да се справим с тези проблеми. С едно решение няма да можем да е, се справим с тези проблеми, но трябва да разполагаме с необходимия инструментариум да ограничим колебанията на цените. Относно помощите за земеделските стопани, да, трябва да се използват тези ам, помощи за продоволствената сигурност, за сигурност за нашите потребители. Има много економически сектори и области, където се вливат много повече пари, така че могат да се отделят повече средства и за земеделието. Трябва да се направи една равносметка. Селските региони, цели и приоритети, общите а, стратегии бяха споменати. Обмислят се мерки, които са ам, необходими, какво да се направи така, че да има устойчиво развитие в селските региони. Много от мерките през последните години не бяха изпълнени на местно ниво. Парите са изтекли на някъде. Парите трябва да се, да се ем, разходват така, че да водят до развитие на селските региони. Искам този аспект да бъде взет предвид. И така, уважаеми Пауло, както и господин Чолос каза, аз чух много предложения, но така да се каже, понякога и малките камъчета обръщат каруцата. Надявам се, че ще мога да изготвя един много а, добър доклад и искам да се обърна към комисията. Аз бях шокиран как 27-те комисари бяха изредени и за първи а, път комисаря по земеделие беше назован на 27-мо място. Винаги комисарят по земеделие е бил на трето или четвърто място. Не, не трябва така да се омалуважава значението на земеделието. На 9 февруари трябва да предам моя доклад за превод и съм сигурен, че ние ще продължим нашите разговори и контакти. Благодаря много, благодаря Алберт. Напомням, че следващото ни заседание е на 1 февруари, 15 часа. Благодаря на експертите, които бяха обстрелвани с въпроси и до следващото заседание.